Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Здравейте, колеги. Искам да открия нашето заседание. Имаме повече езици, на които превеждаме, отколкото депутати, които да присъстват. Знаете, понеделник след обед е и понеделник след обед за много колеги е проблематичен ден, защото те трябва да пристигат в този ден. И така, приветствам ви с добре дошли. Искам да направя две кратки съобщения. Значи езиковият режим е пълен. Документите. Документите са ви разпространени. Освен това, цялото изслушване се предава по интернета. Искам да ви попитам, има ли по дневния ред коментари? Няма. Добре. Тогава той е прият. На следващо място протоколите. Протоколите са ви изпратени. Тук също не виждам резерви и възражения. Трета точка. Изслушването за прането на пари и избягването на данъци, укриването на данъци съответствия и правила. Какви са те и как могат те да бъдат въведени и контролирани. Това е първият панел, на който и въпросите, по които ще говорим в първия панел. Най-напред ще чуем мнението на властите. Приветствам Жовани Кеслер, генерален директор на ОФИ, на ОЛАФ, господин Симон Рионде, ви служител от Европол и представител на мрежата FIUNET и Клаус Майер Капри, член на Евроюст. Добре дошли на всички вас. Преди да започнем Искам да кажа следното. Това изслушване днес е нашето трето изслушване. Ние ще изготвим позиция и насоки на базата на досега случилите се изслушвания. Ще се опитаме да направим, да изготвим настоки за международни стандарти в областта, а днес ще се опитаме да разберем функцията и ролята на надзорните органи. Разнадзорни органи, които се ангажират с спазване на общностното законодателство в областта на прането на пари и укриването на данъци. Освен това, искаме да видим какви са необходимите мерки, които да осигурят спазването на закона и директивите и как да бъдат интегрирани те в цялостното законодателство на фона на това, което разбрахме от панамските документи. И на следващо място, нещо също, което е много важно – ще искаме да чуем предложение за нашата собствена работа, т.е. очакваме препоръки в края на деня за нашата работа. И така ще имаме два панела. В първия панел ще чуем мнението на представителите на институциите, как да се справим с проблема от международна перспектива. Erstens, äh, äh, wir haben äh, Още няколко съобщения. Имаме групата за финансова намеса, FATF. <clears throat> Това е междуправителствена организация, в чийто член е и Европейската комисия. Тя се занимава с борбата срещу тероризма, наблюдава финансирането на тероризма. До момента никой не е искал да участва от тази група в нашето изслушване. Миналата седмица се обърнах към председателя на тази организация и го помолих да участва в едно от нашите заседания – това е важно, защото комисията в много от своите предложения се позовава на, на работата на тази група. На второ място имаме представители от финансовата инспекция на Швеция. Те също са поканени на нашите заседания. Разбрахме, че финансовата инспекция има своя, своя анкетна комисия спря, по отношение на шведския парламент. Те първо искат да приключат своята работа в тази анкетна комисия и тогава да ни информират какви са резултатите. Бе казано, че не може да дадем повече или по-рано информация на Европейския парламент, отколкото на Шведския парламент. Така че ще изчакаме работата на Шведската комисия. Освен това, поканихме и датските власти, които на 29 септември са получили един диск с 500 до 600 данни за от датски накоплатъци, Това CD е закупено за 800 000 евро. А в този момент тези хора биват разследвани. Датските власти казаха, че ще дойдат в бъдеще на нашите заседания, когато са приключили или със своята работа, или поне тя е достатъчно напреднала. И така, Виждате, ние правим усилия да се свържем с компетентните власти, да получим повече информация. А сега приветствам отново нашите трима експерта. Джовани Кеслер, генералният директор на Олов. ОЛОВ от 2011 година. Господин Кеслер е, е италиански адвокат, преди да стане прокурор и след това да стане директор на ОЛАФ. Той е познат в парламента, защото е участвал в много от нашите дебати. След това приветствам още веднъж господин Симон Рионде от Франция, представител на Европол и Клаус Майер Каприк, който е представител на Евроюст. Той е колега от Германия. Споразумели сме се за следните правила. Колегите, експертите са получили въпроси, на тях е отговорено. В петък в Белгия беше празник, така че разпространението малко закъсня на отговорите, но по принцип ще имаме въведение от всеки го от тримата експерти за по 10 минути. След това ще говорим с членовете на комисията по изложенията ще има възможност за въпроси и отговори. Давам думата на господин Кеслер. Джовани Кеслер, имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател, за поканата на това публично изслушване. Нека кажа няколко думи за работата на ОЛАФ работата на Олаф по досиетата от Панама. Ще кажа също така няколко думи, които ще бъдат по-скоро препоръки, почерпани от нашия опит. Както знаете, Олаф се занимава с борбата с измамите и незаконосъобразните дейности, които накърняват финансови интерес на Европейския съюз, както и сериозни нарушения от страна на персонала, институциите или органите на Европейския съюз. Ние имаме разследващи функции, като разполагаме и с мандат да допринасяме за политиките на Европейския съюз по отношение на борбата с измамите. В рамките на нашия мандат ОЛАФ използва общодостъпната информация. През последните години доста сме инвестирали в разработване на специални инструменти за анализиране и обработване на информация, постъпваща от различни източници. Когато бяха публикувани досиетата от Панама, анализаторите от ОЛАФ разбраха, че те могат да представляват е, добра информация във връзка с борбата с измамите, както и да съдържат информация за а, незаконно съобразна дейност от страна на персонал на Европейския съюз. Тази информация бе публикувана на 9 май 2016 година, като тогава ние публикувахме и база данни, в която в която се съдържаха 430 хиляди имена на субекти, физически и юридически такива. Те бяха обществено достъпни, тъй като бяха публикувани всички тези имена. Ние от наша страна направихме проверка дали тези категории, кои, три категории, които изброих, по някакъв начин са замесени в досиетата от Панама. Какви три категории има предвид? Първата категория включва персонал и институции на Европейския съюз. Втората категория включва експертите, които предоставят услуги в рамките на европейски проекти, както и бенефициенти на европейски средства. И третата категория включва физически или юридически лица, които вече са подлежали на разследване от страна на ОЛАФ. И сега ще предоставя ви подробности по отношение на тези три категории. Но това, което направихме към този момент, беше да проверим дали в тези 430 000 имена на организации на лица, които са свързани с досиетата от Панама, имаше имена от някои от тези три категории които изброих. Проверихме дали сред тези 430 000 имена има имена на служители на европейските институции или европейски институции. В нашата система въведохме имената на Европейския персонал, който изпълнява ръководни длъжности. Това са комисари, например, които в момента изпълняват мандата си или бивши комисари. Имената на генералните директори, имената на директорите, на изпълнителните директори, на всички агенции, имената на всички членове на парламента. както и 810 имена на членове на парламента. Знае, че вие сте по-малко, но включваме тук и бивши парламентаристи. Включихме също така и имената на персонала на Европейския съюз, за който се счита, че представлява по-голям риск. Тоест, хора, които изпълняват задачи свързани с бизнес администрацията, с инспекциите, тези, които са, изпълняват по ръководни функции. Всички тези имена също бяха включени и бе направена проверка дали тези имена фигурират сред тези 430 хиляди имена на физически и юридически лица в рамките на досиетата от Панама. Както вече казах, втората категория включва експерти, които предоставят услуги в рамките на европейски проекти, както и бенефициенти на европейските средства. Както вече казах, физически и юридически лица, които подлежат или са подлежали на разследване от страна на ОЛАФ. Целта на анализа беше да се открие не само злоупотреба с европейски средства или неправомерни действия от страна на европейския персонал. Целта беше да се уточни уязвимостта на програмите на Европейската комисия с цел тя да бъде занижена. Ние анализирахме 40 000 физически и юридически лица, които са обхванати в тези три категории. Над 50% от тези 40 000 имена попадат в третата категория. Т.е. това са лица или организации, които вече подлежат на разследване от страна на ОЛАФ. Така че разбирате, че по този начин можехме да получим допълнителна информация за вече провежданите от нас разследвания на тези лица и организации. да проверихме дали сред тези 430 хиляди имена от досиетата от Панама фигурираха тези 40 хиляди имена на лица и организации, които напом... като напомням, 50% от тези 40 хиляди вече подлежаха на разследване от ОЛАФ. Съвсем не бе лесна задачата ни. От ни над 10 дни. Трябваше да разгледаме различните данни, да ги разчетем, да видим дали има някаква непоследователност в събраните данни, например някакво славянско име, което на кирилица може да е на едно, но латиница се транскрибира по съвсем различен начин. Всички тези 40 000 имена бяха внесени в една специално създадена база данни, като софтуера автоматично в последствие намираше съвпадение между различните имена в зависимост от различните му варианти. 17 такива съвпадения бяха открити. 430 хиляди имена. Сред тях проверихме 40 000 и намерихме 17 съвпадения, което е доста нисък брой – имайки предвид големия брой физически и юридически лица, които трябваше да се засекат. Това е една много добра новина за европейските институции. Трябва да се отбележи, че някои от тези съвпадения се отнасяха до организации, които подлежаха на разследване от Олаф и това разследване бе започнало много преди да се публикува досиетата от Панама. 50% от тези 40 000 имена, повтарям, вече срещу тях вече беше започнато разследване, но все пак досетата от Панама ни бяха необходими, защото получихме допълнителна информация. На базата на този анализ, който току-що ви описах и на базата на поступилата допълнителна информация чрез досиетата от Панама, но и последством а, другите информационни източници на ОЛАФ, стигнахме до този резултат. Тъй като разследването продължава, не мога да ви дам по-конкретна информация на този етап – Мога да спомена, че Олаф провежда разследване, което не означава, че съответните физически или юридически лица а, са виновни. А, да не забравяме презумцията за невиновност. Имаме достъп до малък обем информация. Тази публикувана на 9 май – Данните, които се съдържаха в досиетата от Панама, бяха само върха на айсберга. 11 милиона допълнителни документа има към досиетата на Панема, Панама, извинете, които все още а, не са на разположение. Те не са на наше разположение и едва ли ще бъдат на разположение на който иде. Да, добре. Съдържат се там електронни адреси, банкови сметки. Това не означава, че там има нови имена, но да кажем, че може да се почерпи допълнителна информация за собственост и това да бъде във връзка с имената, които сме открили. Но към момента тази информация не е публикувана. На следващо място. Няколко мисли да споделя с вас. Европейските институции, както знаете, през 2015 година приеха директивата за борбата с прането на пари. Целта е да има проследяемост на транзакциите. След терористичните нападения в Париж Европейската комисия помоли държавите членки да приложат, да транспонират директивата до края на 2016 година. Мога само да аплодирам тази инициатива, тъй като наистина се нуждаем от нея. През юли 2016 година Европейската комисия предложи изменение на директивата, за да се засилят правомощията на Европейския а, отдел за разузнавателна дейност и за да може да се улесни сътрудничеството. Идеята е да има по-лесен достъп до банкови сметки, регистри. За тази цел държавите членки ще трябва да създадат централни бази данни, в които да се съдържа информация за банковите сметки. Разбира се, и от това се нуждаем неотложно. Но се питам, защо обхвата на това предложение е толкова ограничен към момента. А то ни е толкова необходимо. Говорим за борба с тероризма и борба с измамите в случая. Но би било ценно, да не кажа нужно, да вземем предвид и средствата, които е, идват от незаконосъобразна дейност и имат за цел финансиране на престъпна дейност. Ако искаме да направим още една допълнителна крачка напред, трябва да направим регистр с банковите сметки. За тази цел обаче трябва да има взаимо свързана информация, която да се управлява от една агенция. Информацията трябва да бъде достъпна при разследването на всички економически престъпления, защото говорим само за укриване на данъци, за злоупотреба с а, средства, защо изключваме корупцията? Малко е изкуствено. Да се прави разграничение между корупция, укриване на данъци, че дори и тероризъм. Това са взаимосвързани престъпления. И е, на един първоначален етап от разследването е доста трудно да се каже дали ще става въпрос просто за укриване на данъци или за пране на пари. Е, а така работим. Така че наистина е, имаше неотложни обстоятелства, свързани с тероризма и приехме директива за тероризма. Имаме и такава за пране на пари, а сега трябва да включим всички економически дейности. Благодаря. <clears throat> Докладът беше доста подробен. Какво сте направили? Резултатите за момента са ясни, що се отнася до, до, е, до числата. Но ние ще имаме естествено и допълнителни въпроси. А сега давам думата на господин Симон Рионте за е от Европол. Уважаеми господин председател, уважаеми член на Европейския парламент, благодаря ви, че ме поканихте да взема участие в това изслушване. На 3 април 2016 година Международният консорциум на разследващите журналисти разкри съществуването на данни, които са изтекли от сървърите на фирмата Мазак Фонсека. Близо 11,5 И 2,6 терабайта в данни са били изтечени, които обхващат близо 40 години. От 90 от, извинете, период от 2007 до 2015 година. И тези данни стават известни под името панамските досиета. На 9 май 2016 година Международния консорциум на следващите журналисти предостави на общественото достояние база данни с близо 320 хиляди компании, които са били част от панамските досиета и други подобни операции за предоставяне на данни базата данни може да се използва онлайн или да се свали да се използва офлайн. И от нататък ще използваме за тази база данни името дата, базата данни на панамските досиета. Не е ясно как точно може да се е, използва тази база данни, тъй като тя е пряко свързана от досиетата, които е, са притежавани от Мусак Фонсека и е, не са резултат от последователен анализ на всички 11,5 милиона изтекли досиета. въпреки че има случайни проверки, някои от досиетата, които се предполага, че са това седа дан на Панама, на панамска досиета не се появяват при търсене, което поставя сериозни въпроси за надежността на тази база данни. Въпреки това, Европол проактивно е свалил база данни на панамските досиета и не прави проверка въз основа на своите бази данни за общи резултати. Резултатите от проверките са следните. Имаме 3496 възможни засечки. Ще изпратим пакети по държави членки, защото те трябва да потвърдят тези засечки. Бяха установени редица връзки с а, организираната престъпност и а, без никакво а, изненада установихме, че фокусните някои от за звена са най-често срещани, след които са Состран с 1722 попадения и ЕС е на трето място с 388 засечка. А, неочаквано високо е засечките по ЕЕОК, като посветен на източна Европа с 516 засечки, вероятно поради участието на голям брой руски компании, в, които се ползвали от услугите на Мусака Фонсека. Притеснително е и присъствието на ФП Хидра, което е свързано с исламистския тероризъм и където има 116 засечки. Основното заключение, което си правим, е, че може да се обвършат компании от панашките досиета не само с а, изпиране на прави чрез а, различни схеми, но и с а, незаконната миграция, киберпрестъпността, трафика с а, хора и тероризма. По отношение на недоспихата по държави членки, най-голям е броят за Обединеното кралство, 1377 засечки, но това може да се обясни и с факта, че те са основните предоставящи данни за подозрителни сделки в рамките на фокусно звено с стран. Литва е на трето място, което се обвързва с голямото присъствие на руски компании в данните, които бяха предоставени. Днес след появането на панамските досиета бяха оповестени в медиите. Европол по-активно попита държавите членки да възнамеряват да приемат някакви мерки. Някои отговориха положително, а други появиха готовност да започнат разследвания в случай, че бъде поставени на надежни данни. Освен това, участвахме с различни съдания, заедно с Еврочъст, за съответните мерки в отделните държави членки. За съжаление, обаче, панамските досиета и медийните и статите в медиите не са достатъчно основание да започнат разследвания в редица държави членки и данните, които предоставя Международния консорциум за разследващи журналисти не е достатъчно. Освен това, Европол не е в състояние да разгледа всички данни по панамските досиета. след като разполагаме с всички данни, ще можем да започнем процедури по систематично разследване и анализ, което ще ни помогне да постигнем сериозен напредък, защото ще се преодолеят банковите тайни, с които бяха обвързани до момента голяма част от тези офшорни компании. Европол става наше разположение за по-нататъчна подкрепа при разследванията. Благодаря. Особено последното нещо беше много интересно. А именно, че предстоят интересни заключения. Имате евентуални но 3489 за всички това е много интересно. А сега давам думата на германския член на Евроюст, е, господин Майер Капри. Благодаря. Уважаеми дами и господа, благодаря за поканата. Това ще са ми последните думи на немски. Аз съм германец, но все пак като член на Еврою ще използвам нашия работен език – английски. Най-напред да разкажа нещо за Евроюст и ролята на организацията в прането на пари. И какви са нашите практически проблеми? Евроюст означава служба за съдебно сътрудничество. Нашата цел е да си сътрудничам в областта на разследванията, прокуратурата, сътрудничество чрез координация. Това е което правим. И това не се ограничава само до държавите членки, включват и в това сътрудничество се включват и трети страни, като например Панама. Важно е да кажа, че ние работим по желание и по за ръка на прокуратурите на държавите членки. Ние не, не правим разследвания по собствена инициатива. Сега, <clears throat> какво означава е, координационно заседание? Е, тук всички заинтересовани страни се срещат от прокуратурата, от полицията и започва обсъждане на неща, на проблемите, на неща, които трябва да постигнем, които трябва да се направят, проблеми, които съществуват и какви са резултатите, които искаме да постигнем. Най-важното на тези заседания е, че се, създават, че се създава доверието между прокурорите, което е много важно за бъдеща работа. Сега, координационните центрове. Това са центрове, където се организират едно дневни мероприятия, където се провеждат определени мероприятия, например като обиски, като а, митнически проверки. Това са общи мероприятия и съвместни екипи. Какво е един съвместен екип? Това е правно сътрудничество, по което сме се споразумели предварително, което почива на обмен на информация. Каква е нашата роля в прането на пари? Виждаме, че от 2012 година Случаите са се увеличили. За последните няколко години случаите са се увеличили от 140 на 258. Прането на пари е свързано много често с измама, с корупция, с организирана престъпност, с трафик на хора и тероризъм. Така че изкуствено би било, ако се опитваме да разделяме е, тези елементи. В нашата работа сме видели, че че предимно става дума за пране на пари. Обсъждали сме 258 случаи на 57 заседания и тук се вижда колко е важна координацията. Защото действително за разглеждане на един такъв случай има нужда от международна координация. Какви са проблемите, с които сме се сблъсквали и как, как биха могли да бъдат решени тези проблеми? Най-напред. бавно се удовлетворяват желанията за съдебно сътрудничество. Е, тук е, много често става дума за забавене поради нуждата от информация от банки, от е, заподозрени лица, от свидетели. В някои държави членки Нещата са особено бавни, защото има нужда от, повече вла... от, пове... от намесата на повече власти, т.е. има нужда от координация и в рамките на държавите членки. Не винаги една служба се занимава с обработването на нашите заявления. Чешките колеги Например, имаха едно разследване, щетите от което възлизаха на 28 милиона. Е, те видяха къде е сметката, тя беше в Австрия и само чрез бързата координация в рамките на Евроюст можеше да се запорират тези 28 милиона, на австрийската сметка и то беше точно на време. Това се случи тъкмо в момента, когато престъпникът беше в момента в Обединеното кралство и беше дал заповед за трансфер на тези пари. Три часа по-късно парите вече нямаше да ги има. Така че благодарение на координацията между чешките и австрийските колеги беше възможно да бъдат спрени тези 28 милиона евро. Какви са разликите между отделните системи? Те са много и проблемите, които проистичат, са много, защото има разлика между дефинициите, между данъчно престъпление, дефинициите а именно дали това е административно престъпление или, или наказателно престъпление, какви мерки трябва да се вземат, дали трябва да се е, сътрудничи с административните власти или с съдебните власти. Всички тези неща са предмет на нашето сътрудничество. Има и конфликти на юрисдикции. Особено, когато в дадена юрисдикция върви разследване и когато тази юрисдикция иска да запорира активи в друга държава членка, това може да е трудно, защото първо трябва да се приключи първото разследване, трябва да има трансфер на <clears throat> съдебни дела, което също е трудно. Същото въжи и за конфискации на активи, придобити от престъпна дейност. А ние искаме именно с такива дейности да навредим най-много на престъпниците, защото те правят всичко единствено заради парите и активите, които получават. И тук отлаганията са много важни. Често се сблъскваме с такива. Имаше един вертикален случай. За да ви дам представа какво, имаме пред, какво имам предвид, ще ви кажа, че по този случай само от Германия имаше 600 заявления, които трябваше да бъдат изпратени, да бъдат координирани и приложени. 600 заявления за сътрудничество. Така че наистина обхватът на действията е много голям. Много е важно и на временното задействане на Евроюст. За... Важно е за успеха на случаите. Имаше едно начално заседание. Е, начално заседание по панамските досиета. И тук видяхме колко са важни логистичните аспекти. Едно координационно заседание струва около, около 8 000 евро а 60 хиляди беше цената на координационното заседание по панамските документа. И това е предизвикателство за всяка организация. Какво трябва да се направи? Трябва да се подобри комуникацията между всички заинтересовани страни и органи. Но това беше първата възможност когато националните прокурори можеха да обменят информация, да, да, да разберат какви познания, до какви познания са постигнали другите им колеги. Ако искаме сътрудничество, имаме нужда от повече координационни заседания и от повече инструменти, които да улесняват координацията. Някои държави членки имат двустранно сътрудничество, особено по панамските документи. Виждаме, че дипломатическите мостове са доста бавен инструмент. Затова трябва да използваме други инструменти и платформата за, и, за това сътрудничество е именно и Евроюст. През последната седмица изпратихме писма до Панама – с покана за участие на нашето панамско заседание за координация. Отговорът беше, че има воля за международно сътрудничество. В заключение, ролята на Евроюст е много важна в борбата срещу укриването на даници и прането на пари. Има правни проблеми, има и практически проблеми, без координация обаче. Аз не смятам, че може да се справим с тези проблеми. По принцип, не е сега е времето да намаляваме бюджета на Евроюст, особено на фона на това, което се случва с панамските досиета и други ликове. Благодаря, казва председателят. Има, има интересни аспекти за нашата дискусия, както виждаме. Ще дам думата сега на колегите, най-напред на двамата са докладчици. Епеков от има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за презентациите, както и смените отговори, в които наистина има доста полезна информация. Първият ми въпрос е към представителя на Евроюст. Ако правилно си изпомням, казахте, че една четвърт от случаите за пране на пари изискват координация на международно равнище. Имате ли някакви специални препоръки в това отношение в момента, в който се преразглежда директивата за борбата с прането на пари? Може би имате някакви препоръки, някакъв съвет, който да ни дадете. И към а, всички участници – е следващия ми въпрос. В писмените отговори говорите за пречки в сътрудничеството на полицейските органи, финансовите разследващи органи. Готови ли сте на европейско равнище да има централизирана база данни, в която да постъпва минимална информация от държавите членки, база данни, която да приемат всички държави членки. Въпросът ми е по-специално към Евроюст и Европол. Сега специално за представителя на Европол. Вие казахте, че вие получавате информация разпокъсана от държавите членки, като държавите членки полицейските органи решават дали и кога да дадат своя принос в определени случаи, като няма прак за това участие. Как бихме могли да гарантираме по-добро сътрудничество между държавите членки, така че те да изпращат всяка релевантна информация на Европол? Има ли някакви пречки, за които искате да споделите с нас? Благодаря. А сега давам думата на господин Майер Капри за първите два въпроса, а след това на другите колеги. Господин Майер Капри, имате думата. Значи имаме 5 минути по принцип за въпросите и отговори. Благодаря ви. Не мога да коментирам по а, преработването на директивата. Това, което мога да кажа е следното. Когато споменах тези цифри, важното всъщност е, че естеството на прането на пари е такова, че държавните компетентни органи не могат да получат информация от трансгранично естество. Така че трябва да сме в състояние наистина да можем да си сътрудничим с партньорите в Европейския съюз и в трети държави, тъй като много често има партньори и от трети държави. И ако нямаме създадена платформа за тази цел, ни е трудно – какво означава платформа? Платформа, в рамките на която можем да говорим с трети държави. Тогава а, силата на Европейския съюз е съвсем различна. Едно е а, когато всички 28 държави членки говорят в един глас с един външен партньор. И съвсем различно е, когато се водят двустранни разговори. И тази платформа е Евроюз. Тя вече е на лице. Сега остава да може да си свършим работата. А това, за съжаление, изисква средства. Мога да ви дам цената на едно координационно заседание. Ако те се увеличат, много бързо се увеличава и бюджета за целта. Нуждаем се от персонал който да свърши тази задача. Така че аз пледирам за следното. Използвайте максимално сега действащата платформа. Рионде. Господин Рионде. Благодаря ви за въпроса. Предложение за увеличено сътрудничество. Мисля, че средствата винаги са целта за престъпната дейност или пък са необходимост за терористичната такава. Необходимо е да има разследваща дей... дейност. Мисля, че словашкото председателство, както и датското, направиха доста в това отношение трябва да убедим колкото се може повече отдели за финансово разузнаване да си сътрудничат с Европол. По настоящем 7 си сътрудничат с нас. Важно е обаче да привлечем и другите отдели, за да имаме по-ясна представа за това, което се случва по отношение на подозрителните транзакции в Европейския съюз. А вече как Започнахме през януари със създаването на този отдел за финансова разузнавателна дейност. Този отдел се свърза с останалите правни агенции в Европейския съюз, а именно Евроюст. Как бихме могли да подобрим сътрудничеството между двете? Ами, смятам, че Европейския парламент може да ни помогне в това отношение. В случаите, в които има правни пречки за обмена на информация, те трябва да бъдат премахнати. Обмен на информация между различните агенции. Важно е отделите за финансово разузнаване да могат да обменят информация с митническите агенции, с правните агенции, на чужди държави и това трябва да става бързо и ефективно. Не трябва да има никакво ограничение заради националното законодателство. Мисля, че на равнище Европо може да се централизира тази дейност, но би било добре да получим помощ от държавите членки. Благодаря и 30 секунди за Джовани Кеслер. Regulation on, on, on the directive, actually on the money laundering. Uh, what I... По директивата за прането на пари. Смятам, че е важно да се одобри предложението на Европейската комисия от 16 юли, с което се дава възможност на всички отдели за финансово разузнаване да получат достъп до базата данни на всяка държава членка. На следващо място, това, което наричаме последваща стъпка, което към момента е само предложение за такава стъпка, но се надяваме, че тя ще получи подкрепата на Европейския парламент. Тя има за цел да направи така, защото тази база данни да бъде достъпна за всички правоохранителни органи в Европейския съюз, включително и ОЛАФ. Е, Благодаря. Сега имаме втория докладчик, господин Ирчик. Той обаче не е тук. Но Луи Мишел ще го замести. Аз замествам господин Язек, който за съжаление не може да присъства. Благодаря и на тримата участници. Благодаря ви а, за презентациите. Доколкото разбирам, трябва координация между тримата ви, а тя не винаги е ефективна, тъй като отнема много време и работа. Бих искал да чуя вие какво мислите за това. А на следващо място, във връзка с презентацията на господин Кеслер, той ни предостави доста подробна информация. Вие говорихте за един регистр на банковите сметки. Имам въпрос към вас, господин Кеслер, тъй като много често в едни определени кръгове е, чувам това. Е, законодателството за защита на личните данни пречи ли ви във вашата работа? Както и по отношение на координацията, която трябва да осъществявате. Любопитно ми е да чуя вашето мнение. Много често се използва защитата на лични данни като основание за неразкриване на информация, което е доста голям проблем. На следващо място, ако не се лъжа, вие повдигнахте въпроса, прави се разграничение между пране на пари, укриване на данъци и е, данъчно оптимизиране. А според мен същността е една и съща. Е, тук просто са или липсва дефиниция, или дефинициите се припокриват. Това само а, ви пречи да действате. И на следващо място, въпрос, който съм задавал многократно, аз наистина съм обсебен от него, да питам дали някой ден ще има общо определение за всички тези понятия. Те се припокриват. Този, който се занимава с данъчна измама, или с а, укриване на данъци, всъщност прави едно и също. Непрекъснато говорим за пране на пари. Казва ни се, че трябва да навлезем в тази тема, за да бъдем ефективни, но не е ли важно да имаме едно определение? Колко време имам още, господин председател? Ами трябва да си замълча в такъв случай. Еми добре, ще взема думата по-късно. Благодаря ви, господин Мишел. Господин Кеслер. Заповядайте. Защитата на личните данни е необходима. Тя е основно право, тя е в националните законодателства, в европейското. Само, че законодателите понякога трябва да се самокоординират защото правим едно по отношение на защитата на лични данни, друго по отношение на разследването и понякога няма достатъчно яснота или дори законодателните актове си противоречат. Так проблема не е защитата на личните данни като такава, тъй като ние подкрепяме изцяло и я спазваме, но понякога в законодателството няма яснота. И за Олаф това затруднява нещата. Ние сме административен орган и трябва да следваме е, законодателните актове за защита на личните данни на всички останали организации. време обаче е, провеждаме и разследване и трябва да следваме и правилата по отношение на следователската дейност. И има колизия на законодателните актове. Та, не защитата на личните данни е проблем, проблем е липсата на яснота. Законодателят трябва да вземе ясно решение в това отношение. По последната част от вашето изказване, господин Мишел, бих искал да кажа, че аз съм за нефрагментиран подход към законодателството. Съгласен съм с вас, нуждаем се от определение. Прането на пари не е свързано само с липса на ясна дефиниция. Прането на пари съществува само при наличието и на някаква друга престъпна дейност. Има пране на пари, ако то е съпроводено и с друго престъпление. Странно е да се води разследване само а, по отношение на прането на пари и да не можем да използваме базата данни, която съдържа доказателства за друго престъпление. Така че нуждаем се от нефрагментиран законодателен подход. Благодаря. Вие някакъв коментар желаете ли да направите? Не. Изтекоха петте минути. Нека да чуем господин Карас, първият представител на работните групи. На политическите групи, извинете. Благодаря ви. Въпрос към представителя на Международния консорциум на разследващите журналисти. Бих искал да попитам, как се извършва самото сътрудничество с Международния консорциум на разследващите журналисти? Вие обърнахте ли се към тях? Поискахте ли им документите? Останахте ли с впечатление, че сте получили всички документи, от които се нуждаят? Председателят, кой желая да вземе думата? Господин Майер Кабри. Не знам дали ще ви удовлетворя с отговора си, но а, отговорът е простичък. Ние се занимаваме само с координационна дейност и не по, нямаме никакво сътрудничество с а, тази платформа. Прокурорите може би се свързват с нея, но не и ние. Господин Рионде, ами ние в Европол поддържаме пряка връзка с Международния консорциум на разследващите журналисти, работим заедно с подкрепата на държавите членки, нуждан са от държавите членки за да може те да ни предоставят данни, за да можем да съпоставяме информацията, с която разполагаме. Тези, които ни доставят данните, са държавите членки. Не можем да изискаме от Международния консорциум да ни предоставя такава. Господин Кеслер, ние сме разследващ орган, за разлика от останалите, и ние се свързваме с Международния консорциум. Работим върху данни, които са обществено достояние. Това са хиляди имена, които са на разположение на всеки го. След това се свързваме с консорциума. Дори успяхме да се срещнем с техен представител в сградата на Олаф. Доста интересна среща се получи. И тогава поискахме да получим и останалата част от документите, тази част, която не бе публикувана, тъй като смятахме, че тя може да отполза за разследването. Към момента отговорът на това наше искане беше не. Ние, разбира се, не можем да наложим нашето искане. Нямаме никакви правомощия, но поне поиск... попитахме дали е възможно. Отговорът беше не а причината за отрицателния отговор, доколкото разбрах, е, че ако се покажат всички документи, може източника, който е подал информацията, да бъде поставен в опасност. Така или иначе не получихме документите. Не възнамеряваме да заплащаме на когото и да е, както правят датските власти. Но това дори ни бе предложено. Да, това е отговора, който получихме и ние по време на първото изслушване на журналистите. А именно, че тези документи не могат да бъдат предоставени, за да може да бъде защитен този, който е подал сигнала. заповядайте, господин Карас, още няколко минути за някой допълнителен въпрос. Ако всички документи не са ви били предоставени, се питам защо преди малко чухме, че прокурора може да изиска тези данни. Разследващите органи, прокурорските служби на държавите членки биха могли да го направят. Те предоставят ли ви те от своя страна тези документи, да или не? Мисля, че други колеги могат да кажат повече, отколкото аз. <clears throat> Към момента не сме получили много информация. От нея е известно време е да анализираме поступилата информация. Да разгледаме всички тези имена. Тази седмица ще получим и информация от държавите членки, така че тогава ще разполагаме с повече информация. Okay, vielen Dank. Wir е, haben е, jetzt die Sozial... Благодаря. Сега давам думата на господин Рамон Атондо от социал-демократите. Рия, е, в пример лугар... Да, Бих искал да ви попитам, съществува ли връзка между отделните агенции и между данъчните служби на държавите членки? Господин Районде повдигна въпроса и ми се струва, че по някакъв начин Повицавате, Международния консорциум на следващите журналисти, че са предоставили част от данните, но не си други данни. Но ако изобщо сме днес тук, то е благодарение на панамските е, досиета. А те ни бяха предоставени от Международния консорциум на следващите журналисти. Така че не може тях да обвиняваме. Те подадоха този сигнал към общественото мнение. Така че се питам дали държавите членки не би трябвало да ни предоставят липсващите данни. Тук се обръщам най-вече към Евроюст. Не смятате, че държавите членки трябва да предоставят необходимите данни на Европол, за да може Европол да продължи със своите разследвания. Следващият ми въпрос е към Евроюст. Марита ли държава членка, която да е поискала от Евроюст да разгледа панамските досиета, предвид факта, че вашата основна дейност е координация между прокуратурите? някои от прокуратурите на държавите членки поискала ли е от вас да има европейска разследване за панамските досиета. И следващият ми въпрос какви са отношенията ви с полицейските служби и националните прокуратури на държавите членки. Защото когато се говори за пране на пари в дадена държава членка, ви имате възможност, включително и затваряне на банки. Въпросът ми е какви са връзките национални органи. Господин Район, да имате думата за отговор. Uh, <coughs> the... Относно международния консерт, на разследващи журналисти не му оправяме никакви упреци, но разбира се, като агенция, която предоставя подкрепа към държавите членки, мога само да се надявам, че четвърта директива за борба с прането на пари и евентуалните промени, свързани с централните контрагенти и, изискванията за посяване на действителния собственик, ще ни предоставят възможност да изискваме държавите членки да ни предоставят съответната информация ние сме готови да започнем разследване в момента, в който е извършено нарушение, но разбира се, зависимо от държавите членки. Господин Майя Капр, имате думата. Благодаря ви за двата въпроса, отправени към Евроюст. Действително, пусках от нас да подкрепим националните разследвания и аз съм то в качеството си на националният представител на Германия, тъй като първото искане дойде от немските власти. Така изобщо се стигна до участие на Евроюз в цялата процедура, след което се присъединиха и системните органи на другите държави членки. По въпроса сътрудничеството с Съединените щати има подписано споразумение сътрудничество с САЩ, и заедно с Швейцария и Норвегия, Съединените щати са единствената трета държава, която е изпратила свой офицер за свръзка с Евроюз. Споразумението ни се основава на сключното споразумение и на практика Съединените щати функционират като държава членка на Евроюст. Така че работим в много тясно сътрудничество и с трите държави. Господин Кесър, имате думата. Uh, can... Опасявам се, че държавите членки не могат да ни предоставят тези 11,5 милиона липсващи досиета, които са в ръцете на журналистите. Всъщност, факт е, че никой не разполага с властта да ги иземе. Определено не е лов, но всъщност и властите на държавите членки няма тази възможност. Дори и те не разполагат с правомощията и с правните средства, да се здобият с всички тези документи, които евентуално ще представляват доказателства за други извършени престъпления. Тук се стига до въпроса за правните компетенции. На първо място не знаем къде защо се намират тези документи. Така че единствената възможност е да постигнат споразумение с тях. Всъщност ние започнахме нашето разследване, защото членовете на консорциума решиха по своя свободна воля да ни предоставят част от тези документи. Така че единствената възможност е да продължим тук нататък и да продължим да преговаряме с тях. Не знам дали методът избран от Дания е най-правилният, но може да продължим да водим преговори и да намерим някакво по справедливо за всички споразумения. Благодаря. Госпожа Лернер от ЕКАРЕ. Kiitos puheenjohtajalle ja asiantuntijoille. Благодаря ви. Бих искала да благодаря и на експертите ни. Предложението за нова директива на Европейския съюз за прането на пари съдържа някои много добри инициативи, които ще направи по-прозрачна информацията относно действителните собственици. Предложението има също така и пропуски, като например възможността член на управителния съвет на дадено предприятие да се определи като действителен собственик, ако не може да се установи кой е действителният собственик. Може би ще е по-лесно да се установява кой е действителният собственик, ако има регистри за данъчните убежища като Панама. Какви са вашите, какво линии мнение за тези пропуски като специалисти? Какъв според вас ще бъде най-добрият начин да се предостави информацията за действителните собственици? И ако не бъдат премахнати тези пропуски, как ще се отрази това на международните усилия за борба с прането на пари? Имам и още един въпрос. Става дума за институциите, по които им, Олаф установил засечка при а, сравнението на данните. Къде работят тези хора, с колко сериозни економически интереси са свързани тяхните дейности, има ли структурни слабости в европейските институции? иска да започне с пробойните? Господин Кеслер, ще започна от края, т.е. от вторият въпрос. Е, резултатите от а, аналитичната следваща дейност, която сме провели до момента, показва, че няма структурни слабости сред служителите на европейските институции или в а, начинът на функциониране на институциите. Както вече казах, само 17 засечки има от 400 000 имена, които сме подложили на кръстосана проверка и този пост 17 е много ограничен брой и след а, селективен анализ сме започнали само 4 разследвания. Останалата част от а, засечките всъщност се отнасяха за вече започнати или приключени разследвания от ОЛАФ, така че само 8 от засечките представляваха нова информация за нас и от тези 8 само 4 доведоха до започване на нови разследвания. След а, допълнителен анализ се оказа, че става дума само за съвпадение на имена, не за съвпадение на личности. Така че възоснова на дейността ни по разследване към момента се показва, че няма слабости, няма уязвимост, дори напротив. Много е високо равнището на прозрачност в европейските институции и сред техните служители. А между другото, тези четири разследвания Всъщност от тези 4 изследвания само едно е свързано с служител на Европейски съюз, което е много, много незначителна бройка. Добре. Е, отговор от експертите не е необходим. Добре. Продължаваме тогава с следващият оратор, госпожа Малте Папайканцуда. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да поздравя всички оратори. Това е първото изслушване, в което имам чувството, че минаваме от теорията към практиката. Ние като членове на Европейския парламент ще вземем предвид всички предоставени ни сведения. Бих искала да задам един въпрос на господин Рион Деко. Институти са поискали сътрудничеството на ОЛАФ при национални разследвания, проистичащи от разкритията на панамските досиета. Също така, знаете ли дали ще има специализиран център на Европейския съюз, който ще създаде е, е, Европейски център за пластик на пари, съгласно член 4а на новият регламент за управлението на ОЛАФ, който ще влезе в сила от 1 януари година. Казахте, че има много високо равнище на прозрачност и на честност като служителите на Европейския съюз, което е достойно за похвала, но искам да, да поставя един друг въпрос, е свързан с близките или членовете на семействата на служителите. Взехте ли предвид а, и този аспект, защото от панавската света стана ясно, че една от предприятията е била под ръководството на съпругата на един от комисарите, господин Каниете. Вземате ли предвид и този аспект, близки членове на семейството? Благодаря. Кой иска да започне? Господин Кеслер или пък Евреус, е, Европол? Господин Рионте, можете ли да повторите въпроса, свързан с специализирания център? Не стана много ясно. Си, пердоне. Да, разбира се. В регламента за Европол, който ще влезе в сила, чиято цел е да се засилят правомощията на агенцията, е предвидена възможност в член 4а буква Л е възпредвидено възможността за създаване на специализиран център за борба срещу данъчните измами. Питам се, дали е подобно създаването на подобен орган? Доста полезен би бил той за да се хармонизира и координира работата. Uh, В момента Европол очаква да се приложи прилагането на четвъртата пакет за борба с прането на пари, включително и данъчните измами. След това ще направим оценка за това как можем да говорим изискванията на новия пакет с ресурси, с които разполагаме. Към момента сме се съсредоточили върху изпирането на пари. Благодаря ви. Ja, bitte, kurz. Ja, on, on the... Господин Кеслер по ОЛАФ, имената, които поверихме в системата спрямо тези 430 хиляди поставени имена бяха само имената на предприятията или имената на служителите или експертите, които са работят в Европейския съюз. Не сме включвали имена на членовете на семействата. Може би поради съображения, свързани с защита на личните данни или просто защото ще, ще бъде прекалено сложна операцията. Така че за всичките, които получихме, не обхващат членове на семействата, а само служители на Европейския съюз и други лица, които работят за институциите. Въпреки това живеем в, тук в затворената свят в Брюксел и знаем, четейки вестниците, може би не испанските, но знаем, че има членове на служители на институциите, които може би също би били, биха били интересни за проверка, но нашата политика е да не разкриваме имената на хората, с които водим разследвания. Надявам се правилно да сте ме разбрал. Благодаря. Следващият колега Мигел Вейгас. Е Благодаря ви. Аз имам имам въпрос малко по-общо естество. Всички знаем, че трябва да се опитаме да подобрим регулаторната рамка, за да се предоставят възможно най-добри условия за провеждане на разследванията но не е възможно да преодолеем две основни пречки, които се оказват съществено значение в тази наша борба. На първо място, нуждаем се от а, механизъм, който не изисква просто надлежна проверка. Живеем с финансова система, от която се изисква докладване на подозрителните транзакции но това противоречи на интереса на съответните финансови институции, което си е сериозен проблем. А следващият ми въпрос е свързан а, с данъчните убежища. Какви възможности виждате да се справим с този проблем? Как могат правителствата да се намесят и да задължат финансовите институции и другите заинтересовани в процес на изпиране на прави страни да предоставят действителна надежда информация. От отговорите ви оставям с въпрос, както и от писмените ви отговори, че няма достатъчно информация нито по отношение подозрителните транзакции, нито по отношение на действителните собственици. Също с много малко държави членки си вършат изобщо работата. Другият ми въпрос, свързан с данъчните обажище, е свързан с напредъка в момента. Един от начините, по който, по който могат да се намесят държавите членки, е чрез заплахи за налагане на санкции над институции, които си сътрудничат с данъчни обежища. Следващият ми въпрос за целта, за да може тази система да функционира, имаме нужда от списък на тази да убежища. Все още се водят преговори по новия списък. Той не включва е, страни, държави членки на Европейския съюз, включва само трети страни. Как може да гарантираме, че държави с е, нулево равнище на данъчно облагане са включени този списък? Те трябва да са там. Питам се какво е мнението на нашите ни по тази чувствителен въпрос weiß nicht, ob jemand dazu was sagen kann. Не зная <clears throat> кой би искал да вземе отношение. Е, черен списък, е, тайначни азиси. Може би Ами ще се спра на един аспект от вашите въпроси, а именно сътрудничеството ни с държавите членки като цяло. То разбира се е много по-различно това, което може да правим в рамките на Европейския съюз се стигне до наказателно-правни производства, се изпращат искания, заявки за помощ и правна помощ. Ако се работи с трети страни, има много повече трудности. Ако изберете дипломатичния пътя на дипломацията, това означава, че само една държава членка може да изпрати или да използва подобна информация, което прави целият процес доста по-бавен и труден. Така че, е, като от моя лична гледна точка, тъй като ние си нямаме е, гледна точка, но според мен би било много по-лесно, ако има по-добра координизация. Но към момента е много трудно. Затова имате нужда от а, е, един орган, който поне да може да мобилизира на, европейските ресурси, които разполагаме в момента и да преговаря с трети страни. Благодаря, това може да го вземем в нашите заключения. А нека сега продължим, защото сме напреднали във времето госпожа Конскато. Благодаря. Моите въпроси са насочени към Европол. <clears throat> Значи, имаме, имахме информация от една държава членка по отношение на панамските документи и аз се питам, а, има ли евентуално проблеми на национално равнище с получаване и изпращане на информации, как може да решим тези проблеми. На второ място, Обединеното кралство и Холандия представляват 57% от проблематичните случаи в панамските документи. Аз мога да кажа, че получаваме в Обединеното кралство доста информация за борбата против укриването на данъци, но как тогава може да се обясни, че страни като Люксембург и Малта не получават такъв голям процент проблематични случаи? И за съжаление имаме и Брексита. Моето, моето опасение е, че укриването на данъци в Обединеното кралство ще се увеличи. Как може да се осигури сътрудничеството да продължи след Брексит? След като половината от е, компаниите в списъците са регистрирани в Обединеното кралство. А, госпожо Колешке, няма да може да решим по въпроса с е, Брексит задоволително днес, но давам думата на колегите, господин Рионде. По първия въпрос. Е, Информацията за страните ще бъде, ще, ще бъде изпратена тази седмица. А пък съответните страни имат компетенциите да споделят тази информация от нашата група с, с други заинтересовани страни. Сега за Люксембург, за Малта и Кипър не зная, нямаме информация. Аз просто ви казах данните, и цифрите, които имаме налични при нас. Една, един допълнителен въпрос. Не, добре. Господин Марковали. Благодаря. С задоволство отбелязвам, че Олаф след скандала с панамските документи е предприем четири разследвания. И аз абсолютно разбирам, че не може да навлезете в подробности, но мен ме интересува как се развиват тези разследвания. Е, колко са напреднали, колко време ще траят. Може би може да ни кажете такива общи информации и може би може да ни дадете повече цифри, повече статистика. Например, дали са замесени членове на парламента, членове на администрацията му или, и, или пък хора от комисията, директори, може би, други служители. Освен това, дали има някои държави, които си сътрудничат и сътрудничат по-добре, отколкото други. И дали кодекса на поведение който се работи вече от 10 години, има някаква роля тук. Дали по отношение на укриването на данъци се играе на, само на прескочи кобила или пък има наистина страни, които сериозно се занимават с тези въпроси, защото има страни, в които е, данъчното планиране е много агресивно. И така, и докъде са стигнали разследванията? Господин Кеслер. Не мога да ви дам <clears throat> повече подробности за четирите разследвания в момента. Е, доколкото знаем, мисля, че няма служители от институциите замесени. Но искам да кажа, че член на институциите, но фактът, че името на член или на, на служител от институциите е в списъка, това е, само по себе си не означава, че има престъпление. Ние просто трябва да проверим дали споменатите економически дейности или финансови дейности са обявени, декларирани правилно, са били разрешени са, и дали тези дейности са легитимни. Дали има евентуален конфликт на интерес но ако е имало финансови транзакции, може да се окаже, че наистина има някаква индикация в такъв случай на измама или на корупция. Това е нашето мото, под което провеждаме разследванията, обаче не мога да ви дам допълнителна информация. Това ще са дълги разследвания. Ако обаче имахме достъп до 11 е, милиона документи, до които нямаме достъп. Ако имахме достъп, това ще ще е много последно, пос, е, полезно за разследванията ни. Господин Майер Капри. Според мен, сътрудничеството между държавите членки беше чудесно. Това беше най-доброто и най-голямото координационно заседание в, в рамките на Евроюст. И независимо дали държавите членки по собствена инициатива влизат в сътрудничеството или пък е поискано тяхното сътрудничество, независимо от това, е, трябва да кажа, че участието на държавите членки е много задоволително. Е, Благодаря, казва председателят. Аз от името на НП ще взема думата за втория И ще задам следния въпрос. Кои от държавите членки най-много не искат да сътрудничат? Без споменато, че има 600 заявления за сътрудничество. Въпросът ми е как да накараме е, държавите членки да си сътрудничат по-добре? Кой иска да започне? Um es klar zu machen, diese 600 сега да уточня. Тези 600 заявления за сътрудничество, е, аз ги споменах просто е, за да ви покажа какъв е обемът на сътрудничеството. Те обаче не са проблематични. А, нещата текат добре, защото има координация и предварителни оговорки, но ма, масата е проблем, обемът е голям, но ние се справяме. Сега, по отношение на панамските документи, трябва да кажа, сътрудничеството е много добре. Не, няма държави членки, които да не искат да сътрудничат. Е, вярно е в началото сме, но нещата вървят добрат, добре за момента. Да, добре, е, казва председателят, но а, тези държави, които имат най-големи проблеми с, държа... с данъчните оазиси, а, те как се държат? Не искам да споменавам имена, но... Що се отнася до ОЛАВ, ние действаме в рамките на европейския си мандат. И ние не ползваме европейско сътрудничество, ползваме единствено сътрудничеството на инвестигативните журналисти. Но това, което за вас може би е важно, е одобрението на изменението на директивата за прането на пари. Тогава всички държави членки ще трябва да са задължени да разкриват информация. И това може да е проблематично. тук има нужда от сътрудничество, от наша гледна точка е сътрудничество, за да се осигури прозрачност. Всички държави членки тогава трябва да са равнопоставени, за да има пълна прозрачност. Поне, що се отнася до 28-те държави членки. Председателя, да, е, остават обаче отворени въпроси, въпреки че ми се иска да споделя вашия оптимизъм. Господин Рионте. По отношение на панамските документи, сътрудничеството е предвидимо, защото ние изпратихме а, е, пакетите страна по страни по страни. Но сътрудничеството в Европа по отношение на прането на пари е много добре. Добро. Миналата година имахме проблем свързан с разликите в държавите членки, но държавите членки искат да сътрудничат. Това е така. Благодаря, Пал Танк и още двама колеги, които искат да се изкажат, господин Гомеш, Домаса и господин Луке. След което ще трябва да приключим с този кръг въпроси. Пал Танк. Благодаря. Благодаря на експертите за това, че присъстват и дойдоха. Разбрахме, има различни случаи на укриване на данъци, на злоупотреби. Когато вие се сблъскате с схеми за укриване на данъци, когато провеждате разследване, които обаче схеми не са непременно незаконни, но, но какво правите с тези схеми? Дали почвате да ги следвате, дали докладвате? Това е общ въпрос към всички експерти. И един въпрос към господин Рионте. Виждаме, че някои страни не дават информация, като Малта, Люксембург, Кипър, те не подават информация, данъчна информация. Защо смятате, че това се прави така? Какво не е наред в тези страни? И сигурно сте питали тези страни, защо не дават информация, не подават информация. Какъв беше техният отговор? Председателят, да, кой иска да отговори? Двамата господа от европейските институции. Олаф, към него не е зададен въпрос. Вие сега ли искате да отговорите или писменно, или пък изобщо не искате да отговорите? Сега към първи, по първия въпрос. Ако ние открием нещо, ние препращаме нещата към държавите членки. по-скоро ние работим по обратния начин. Държавите членки споделят проблемите си с останалите. Допълнителен въпрос. Предполагам, че информацията се споделя чрез, с всички държави членки. Отговорът е да, така е, но наистина ни използваме обратния метод. Госпожа Романа. Извинявайте, беше, имах въпроси към другите, другия колега. Сега за схемите. Ние не провеждаме собствени разследвания. Естествено, понякога има определени методи и схеми, които се използват от престъпници за укриване на данъци. И ги забелязваме Сега по отношение на сътрудничеството. Информация се подава, но тя винаги може да се подава и по-добре. Романа Тонг от НП. Благодаря. Ние явно се интересуваме от един и същи въпрос. Всички ние искаме да знаем кои държави членки са по-кооперативни в този процес и кои са по-резервирани. Този въпрос бе зададен няколко пъти. Ясно е, че вие не сте подготвени да ни дадете точните имена на държавите членки, да посочите с пръст тези, които не искат да сътрудничат. Но нека задам въпроса по друг начин. Мисля, че не е честно, че не хвалим достатъчно страните, които напълно споделят сътрудничеството си. Добре, дайте ни тогава страните, които се справят най-добре които господин Кеслер не знае кой се справя най-добре. Ние не сътрудничам с никого, казва господин Кеслер. Ние, ние всъщност нямаме нужда от сътрудничество, когато правим разследване за злоупотреба, за, за бюджета когато има подозрение в държава членка, тогава може би ни трябва сътрудничество с дадената държава членка, но иначе не. Но това е обект на друго изслушване. Сега, що се отнася до панамските документи, ние не трябва да се сътрудничим с никого. Добре. Сега давам думата на Анна Гомеш за една минута. Искам да попитам, дали има връзка между списъка на тези компании и тероризма и държавите членки. И на следващо място. Какво става, когато страна като Германия има закони, които възпрепятстват съдебното сътрудничество. Ето, например, продажбата на подводници от Германия към Португалия. В Германия имаше сделка с корумпираните лица да не бъдат посочвани, това е сделка от 2004 година. Господин Парозо беше тогава министър-председател. И същото искам да кажа въжи и за фонда, базиран в Португалия и в Панама. Госпожа Гомес е поставила този въпрос и друг път. Това е доста труден въпрос. Мълчание но мълчанието не е отговор. Ще отговоря. Нямам отговор за тези случаи, които познаваме много добре, но искам да кажа, че перспективата при всички тези случаи е много стара, много остаряла, морално остаряла позиция. Начина по който разследваме е остаряла. Ние разследваме от национална перспектива. И това го правят всички национални органи, но престъплението е международен феномен. Почти всички тези случаи и почти всички случаи от разследваните от Олав са международни случаи. И економическата и престъпната реалност се простира отвъд границите. И нашият подход, за съжаление, е от 19 век. Той е много фрагментиран. Той е национа... национален подход. И тук виждаме точен пример именно на този подход. Тази перспектива е остаряла. Ето защо трябва да имаме една един европейски подход, едно пространство на справедливост. Трябва да подобрим сътрудничеството си. Това е Въпрос към господин Рионде. Във вашите отговори вие казвате, че имате около хиляда засечки и някои от тях са свързани с ислямистския екстремизъм, хидра, ко в кои страни има най-много сигнали, свързани с ислямизма? към Евроюст. Аз съм също е, германец, затова отправям и иск, въпрос свързан с Германия. <clears throat> Какво е вашето становище за фирмите, с, за фирмите регистрирани за търговия с недвижимости? Господин Рионде. Сега, по отношение на засечките и сигналите. Изненадващо беше за нас. Имахме 116 сигнала. По отношение на страните, които подадоха сигнали към Европол, ние защитаваме интересите на държавите членки и не може да отговорим на този въпрос. не става дума само за защита на данните на лицата. Европол защитава и данните на информанта като такъв. Затова изготвяме и тези пакети за държавите членки и държавите членки могат да ги споделят с другите държави членки. Аз като представител на Европейския орган не мога да коментирам законовите разпоредби в държавите членки. Нашето правило е да преодолеем разликите чрез координация между съдебните системи. Ние работим със съществуващи системи, независимо дали това ни харесва или не. На, важното за нас е да имаме добро сътрудничество и координация и да постигаме резултати. Това е най-важното за нас. Э, Herrn Luca als nächster und dann haben wir überzogen, insgesamt elf Minuten. Bitte. Also, nur ganz kurz. Господин Лука, ние сме избраните представители на европейските народи и въпросът според мен е легитимен а, къде има най-много връзки с а, ислямизма. Ако не ни отговаряте на този въпрос, това не е приемливо. Но аз имах друг въпрос. Господин Ланге попита дали има страни, които не искат да си сътрудничат. Вие казахте, че няма. Аз обаче искам да попитам за Люксембург и Австрия. Там има резерва за подаване на информация за седалищата на предприятията. Сега, Люксембург и Австрия също така активно ли участват в сътрудничеството, както и другите държави членки? Добре, казва председателят, кой иска да отговори? Естествено, ние ще говорим и с представителите на тези страни. Ja, Sie können dazu nicht sagen. Майер. Не можете нищо да кажете, господин Майер. Господин Луке, аз казах, че то, Панама мероприятието беше най-голямото наше координационно предприятие и това показва голямото желание на всички държави членки да си сътрудничат. Господин Рионде, Европол, господин Кеслер, заключителни бележки. Say, what... Не, че не искам да отговоря, но аз не работя с никоя държава членка по въпросите за прането с пари. Прането на пари, укриването на данъци са извън моите правомощия. Работим с Люксембург по отношение на други престъпления. Но това, за което вие говорите, е свързано с укриването на данъци и прането на пари, а това не е в нашите правомощия. Да, го визирате две страни, но аз не работя с тях по този въпрос. Може би колегите могат да кажат нещо. Да, за да получим отговор на този въпрос, трябва да тръгнем по друг път. Това е ясно. А сега благодаря на всички те трима експерти. Получихме интересна информация, разбрахме че има добро сътрудничество в панамските документи. В последващото развитие ще раз... на нашата работа ще разберем дали имаме нужда от допълнителна информация. Благодаря на колегите. С това приключвам първия панел. Две минути кратка почивка и продължаваме с работата по втория панел.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 So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen mit dem zweiten Teil fort. И така, дами и господа, нека продължим с втората част на изслушването. 5 часа е. А не, 6.45. Така че ще трябва много да се опитаме да сме бързи и кратки в е, въпросите си. И така, приветствам Филип Люкоста, председател на Белгийската служба по разузнаването. Мишел Клес, къде е той? Той точно беше тук. Норберт Наулин, head of Белгийски прокурор и <clears throat> колега от Йокс, от е, Германия служба по разследвания. Служба, която се занимава особено тясно с е, панамските документи. И е, видеоконферентна връзка имаме с Патрик Бонтанье, член на службата по надзора. <clears throat> Добре дошли! Добре дошли на всичките четирима колеги. Белгийският колега точно беше тук. Аз се го посрещнах, но сега явно излязъл за малко. И така, добре дошли на всички. Няма да правя въведение, тъй като сме доста закъснели. Ще съм благодарен на ораторите, ако ограничат своите въведителни бележки на до 8 минути. Господин Клес, добре дошли отново. И така, давам думата най-напред на председателя на Белгийската служба по разследванията на финансови престъпления Филип Декоста. Коста ще се занимаваме с въпроса за националната перспектива и националния опит. Господин Декосто. Благодаря, господин председател. Дами и господа депутати, мога да говоря на три езика, но сега бих искала да говоря на един език, който не чухме, нямахме възможност да чуем този след ще говоря на френски. Благодаря. В рамките на тези 8 минути бих искал да направя кратка презентация. Аз съм ръководител на Белгийска финансова разузнавателна служба и много набързо ще ви опиша това, което правим. С това ще се опитам да не чета текста си. Е, аз ще се опитам по-скоро да отговоря на зададените въпроси или да допълня отговорите, които предоставихме. La cellule de renseignement financier belge Белгийската разнователна служба бе създадена пред, през 1993 година. От 1995 година в нашия специален закон е разписана борбата с прането на пари и данъчните измами. В Белгия това съвсем не беше ново, а именно данъчните измами. След това, преди около 7-8 години, трябваше да доизясним този, това екзотично понятие, като направим разграничение в зависимост от това дали дейността е сериозно престъпление или не. Какво прави нашия отдел за финансово разузнаване? Нашия отдел получава сигнали или от белгийски финансови организации, или от партньори, а именно другите отдели за финансово разузнаване по света. След което правим анализ на получения сигнал за подозрителна транзакция, например. В Белгия имаме възможност да разпитаме всички държавни служби – съдебните власти, полицейските власти, разузнавателните служби, данъчните служби. Можем да разпитваме също така Олав, случаите в които има нарушение, което накърнява интересите на европейския бюджет. Нашите правомощия са широки случай, че дадена транзакция ни се стори подозрителна, имаме възможност, по-скоро задължени сме да изпратим досието на съдебните органи. В Белгия имаме възможност да блокираме административно сметката на дадено лице в рамките на 5 работни дни. Пример, ако в понеделник исках да блокирам сметката на дадено лице, можех да го направя за 5 дни, което означаваше, че това административно блокиране трябваше да се преустанови вчера, защото петък беше неработен ден в Белгия. qui était soulevé, je m'occupe de lutter contre le blanchiment. Щеше да се преустанови утре. Le blanchiment de toute une série Разликата между основното нарушение и тежкото такова е в следното, че ако се преследва печалба, лицето може да бъде уневинено. Но при данъчната измама може да се окаже, че сумата е прехвърлена в която и да е държава членка, може да е инвестирана в недвижим имот, при което ни се дава възможност в рамките на борбата а, с данъчните измами или да блокираме съответната сметка или да предоставим а, необходимата информация, за да може да се блокира недвижимия имот. Защо трябва да се борим с прането на пари? Аз съм също и прокурор и съм убеден, с оглед на моя опит, че в финансовата област често се разработва стратегия. Аз съм бил член и на полицейските органи и мога и от тази гледна точка да преследвам финансовите измами. Но имам колеги магистрати, прокурори, които работят с полицейските компетентни органи, които трябва да търсят а, основното деяние трафика на хора, проституция и така нататък. Кой елемент е най-важният? Прането на пари или основното правонарушение? Това няма значение, ако арестуваме виновните. Но не винаги това е възможно. Престъплението за пране на пари има много по-дълга давност от останалите престъпления. Ето защо в това отношение можем да сме сигурни, че можем да санкционираме лицето за основното престъпно деяние и да конфискуваме в последствие средствата, с които е било злоупотребено. Нека да се върнем на темата, която ви занимава днес досетата от Панама, данъчните измами, без значение дали те са простички, организирани или не. Работим с специализираните данъчни органи в Белгия, както и тези, които упражняват контрол върху събирането на ДДС. Получаваме информация, която е, е необходима за нашата работа не се страхуваме да се занимаваме с случаите на данъчна измама и пране на пари. Когато говорим за данъчна измама обаче, трябва да се а, направи следното разграничение. Измамата с ДДС е простичка, тя много лесно се открива. офшорните сметки в Панама, нещо, което напомня господин Кеслер, факта, че някой притежава такава сметка в Панама, само по себе си не е правонарушение. Но да не декларира тази сметка, когато попълва данъчната си декларация, това се превръща в правонарушение. Пример – Моят е, колега, който познава много добре, днес се отваря е, сметка на Бахамите. Това само по себе си не е нарушение. Но ако до година, когато попълва данъчната си декларация, той не декларира тази банкова сметка, тогава е, започва измамата. Което означава, че от е, сега до този момент аз не мога нищо да направя. Чакам лицето да направи погрешната крачка, за да мога да предприема някакви действия. Друг важен елемент, и тук оставям на страна а, нивото държави членки, аз познавам и колегите, които ще говорят след малко, познавам и тези, които бяха тук преди малко, колегата от Европол. Зная колко е важно да се сътрудничи с тази, тази агенция. Смятам, че Белгия се справя добре в това отношение. Ние си сътрудничим с Европол, а и нямаме друг избор. Може би другите държави членки, не че не желаят да си сътрудничат, просто се колебаят. Отвъд Европейския съюз обаче мрежата на отделите за финансови разузнавания има една специална група, групата Егмонт. Тя включва 180 такива отдела в световен мащаб. Защо се нарича така тази група? Защото тя е създадена от бългийци и американци от, през 1995 година в а, двореца Егмон. Което означава, че всички отдели за финансово разузнаване а, по света се срещат а, 3 или 4 пъти годишно, за да обсъждат различните казуси. Разбира се, казуса с досетата от Панама също беше част от тяхната работа. Съвсем накратко, господин председател, нека да се спра на въпроса за досиетата от Панама. Да, получих имена. Данъчните власти ми предадоха 240 имена, като към ден днешен ние започнахме 97 а, процедури. Какво правим по тях? Нищо, защото поисках да ми бъдат предоставени е, допълнителни елементи, за да можем да продължим. Коледа е, наближава, е, може би ще успеем да се зарадваме на някой подарък по коледа. Действаме с ограничени средства. Преди 5 минути е, ви чух тук да говорите за сътрудничество. Аз бих казал, че по-скоро трябва да говорим за синергия. Може би ще ви шокирам. Аз знам, че хората бяха шокирани, когато говорихме за това, но чухме да се говори за Европол, за Евроюст, а пък аз бих искал да попитам защо да не помислим за създаване на Европейски отдел за финансово разузнаване. Благодаря. Е, Благодаря. Сега Патрик Монтойе който ще говори по видеовръзката. <clears throat> Господин Монтойе, вие сте член на, френската, на френския колегиум на надзорните органи. Чувате ли не? Много добре ви чувам. Имате думата. Благодаря ви. Струва ми се, че малко мрачна е картината от ваша страна. Съжалявам, явно има някакъв технически проблем при нас. Съвсем набързо бих искала да ви припомня какво представлява френският орган за потенциален контрол и преструктуриране. Тя беше създадена през 2000 година като обедини орган, отговарящ за макропотенциалния контрол и здравателните институции. Тя е под егидата на Централно Европейската на Френска централна банка, извинете, и ние отговаряме за потенциалните изисквания, на които отговарят банкови институции и страхователните центрове. Борбата срещу изпирането на пари и средствата на, средствата финансиране на тероризма, на което се спра особено. И третата ни мисия е свързана с контрола над търговските практики на банковите страхователни институции, когато им продават на своите клиенти страхователни продукти. Освен това има и контролиращ орган за финансовите пазари, който контролира дейността на борсата и финансовите инструменти, независимо кой, какъв, кой и къде се намира клиента. По темата, която ви вълнува най-много днес и по която искахте отговорът ни тази, този следобед, а именно аферата с панамските досиета. Там ние сме правомощи, има правомощи свързани с изпирането на пари и борбата срещу финансирането на тероризма. Очевидно е, че контролният орган трябва да гарантира, че банките, съхователните институции и техните посредници, посредници спазват законодателството. Ние не сме е, Тракфан, който е европейска, е, европейска извинете, френският отдел за финансово разузнаване. Не. Ние в сектора е, гарантираме, че банките и страхователните институции спазват законодателството. Правим го чрез е, различни методи, чрез контрол от разстояние или контрол на място. Контрол от разстояние е постоянен контрол и чрез получаването на специфични документи, възоснова на определ... точно ясно определени процедури в институциите получаваме тези информации. Също така имаме и възможност за конкретни ежегодни проверки, но най-добрият начин е да видим после на място какво се случва в съответните институции, като изпращаме конкретни проверки, за да гарантираме, че процедурите, както са ни описани, функционират на практика и дават възможност на финансовите институции да изпълняват своите задължения за идентифициране на клиентите си и в случай на нужда, че предоставят сигнали за подозрителни транзакции на френският отдел за финансово разузнаване. По отношение на пътноските досиета, по което поискахте нашето мнение, по което и поставихме по-подробна информация, започнахме различни редици разследвания още през април 2016 година, за да разберем от различните банкови институции и страхователни агенции, включително и тези, които работят много в чужбина или с частни фондове. Искахме да разберем от тях дали са имали връзки с панамските адвокатски кантори, които гарантират данъчните обежища парите и плащат данъци в Панама, било то за техните клиенти или било за собствена сметка. След това насочихме контрола си върху редица органи, организми, които, които декларираха определен брой връзки и поискахме допълнително разследване за тях. И там действаме по два възможни начина. Или да бъде проведен вътрешен аудит в съответната институция и да ни бъде изпратен доклад, да резултат от този аудит, за да можем да по този начин да извършим първоначално на адхок проверка на място или ни се да предостави възможност ние да извършим проверката на място, включително по отношение на частните международни банки, за да разберем какво се случва при пряка връзка с банковата институция. Ние не отговаряме за борбата срещу данъчните измами. Нашата роля е възоснова на общата ни роля за орган отговаря за борбата с изпирането на прави и финансирането на тероризма, ние трябва да гарантираме, че данъчните измами влизат в правонарушенията, които се обобщават като изпиране на пари. А трябва да отбележим, че в Франция това се случи доста рано, защото това, това правонарушение е определено като такова още преди доста години. Т.е. във Франция вече имаме известна имаме традиция в това отношение, въпреки че това понятие и тази практика не стана повсеместно в Европейския съюз незабавно. И така ние осъществяваме този вид контрол. Имаме и редица инструменти, с които си сложим обикновенно малко по-сложно се оказва обичайно да осъществяваме постоянен контрол върху мултинационални компании. Нашата отговорност е да гарантираме, че институциите, които имат своя дейност във Франция, независимо къде, къде е техният происход, тяхното седалище, дали действат под формата на компании със седалище във Франция или на филиали, спазват френското законодателство по отношение на филиали на френски компании в други държави, членки на Европейския съюз или извън Европейския съюз, искаме дружеството майка да има обща визия за това какво правят останалите филиали и също така искаме от нея да ни предостави данни за държави, държави в които има законодателство, което възпрепятства предоставянето на тези данни. Също така контролираме дали дружеството майка в Франция е в състояние да знае какво се случва на практика в филиалите й. И това е много важен въпрос, защото става ясно, че това не се случва в редица филиали, тъй като в някои държави банковата, изискването за банкова тайна възпрепятства всякакви поставяне на данни, включително от филиала към дружеството майка. Имахме възможност също така и да сключим споразумение с органите трети страни, за да можем е, да извършваме проверки за филия, в филиали на френски е, компании на място, въпреки че е, се прилагат правомощи на съответната юрисдикция за изпирането на пари за съответният филиал. Ние разглеждаме възможност за докладване на филиала към дружеството Майка в Франция, но нямаме никакви правомощия спрямо филиалите на френски дружества в трети страни, независимо дали те са членки на Европейския съюз или не. Това, което може да направим обаче е да санкционираме дружеството Майка за неизпълнение на контрола върху филиала или за недостатъчна да същи контрол, ако контролът не води до спазване на местното законодателство. Всеки път се прави оценка на конкретния случай. Имаме също така възможност да правим оценка на разпоредбите за борба срещу спирането на пари включително и чрез факта, че ние сме едновременно и надзорен орган за потенциалния надзор и отговаряме за борбата с изпирането на пари. нашата експертиза за различните дейности и начина по който се структурира вътрешният контрол в банките и застрахователните институции е много важен, за да разберем как точно функционира системата и дали разпоредбите за борба срещу изпирането на пари и е, е, средствата за финансиране на тероризма е заложена в структурата на съответната финансова институция. Защото тези разпоредби засягат ежедневните отношения на съответната финансова институция с клиентите. Започва се с установяване на клиента и установяване на сумите, на средствата, които минават през тези финансови институции под формата на договори, включително и схователни договори. Също така имаме и много тесни взаимоотношения с, с Френският отдел за финансово разузнаване, който понякога препраща към нас случаи, които според тях всъщност представляват а, не добре изпълнен контрол от страна на финансовите институции, т.е. попада в нашите правомощия. Също така сме в пряка връзка и с а, други органи, на които предоставяме резултатите от а, нашите проверки на място, въпреки че в, в, в сред 10 десетки хиляди, стотиците хиляди транзакции, в които осъществяват финансовите институции, които а, разглеждаме. Не можем да предоставяме всеки случай, в който има подозрение за данъчни измами, но когато имаме а, такива в, в, подозрения, винаги ги препращаме към данъчните власти. Ще спра до тук, господин председател. Мисля, че прехвърлих подреденото ми е време. Е Благодаря. Много интересни примери от френската практика, но веднага продължаваме с Мишел Клест, белгийски прокурор. Благодаря, господин председател. Аз не съм прокурор, а съдия следовател, така че ще ви говоря не за прокуратурата, а за следствието. Дългогодишният опит ми дава възможност да ви кажа днес и каква че след като излязаха досетата от Панама, аз бях привикан. Ние всички бяхме озадачени. От толкова дълги години ставаме свидетели на подобни явления. Да, досетата от Панама. До година обаче може да говорим за досетата от Кайманските острови. минимум 40 години годишни скандали ни очакват в това отношение, така че би било добре, ако можем да сведем до минимум това явление. Именно това ме интересува мен. Това, което ни разкри консорциума на журналистите, вече го знаехме. Но е чудесно, че към ден днешен макар <laughs> и да е късно, все пак има реакции. Взимам повод от това, което каза Филип Декостър. То е изключително важно. Проблемът не е свързан с данъчните измами. Досиетата от Панама ни казаха, че тук говорим за престъпна дейност, за финансова престъпна дейност. Четири типа финансова престъпна дейност има. Първо, престъпници, които извършват незаконосъобразна дейност. Например, това е случая, в който водопроводчикът ви пита искате ли фактура или не, и вие казвате не. След, това е само един етап. Малко по-късно идват да ви оправят басейна и ви казват да пишем ли фактурата на името на вашето дружество и вие казвате да. Третия етап вече е етапа на корупцията, без значение дали говорим за корупция на частно лице или на публично лице. В Европа със сигурност това явление се среща а, не толкова често, колкото в Южното полукълбо. Там корупцията а, пречи на зараждащите се демокрации. Но по корупцията може да убие нашите демокрации, ако не внимаваме малко повече следващите години. Да, това явление съществува. Това са а, хора, които изпълняват съвсем а, нормална обществена дейност. Вторият тип финансова престъпна дейност е следната. Това са големи правонарушения на общото право. Тук бих искал да кажа, знаете ли колко верижни измами има в Европа? 250 хиляди милиарда биват покривани по този начин на базата на фиктивни сделки. Една международна престъпна група скоро разби пет държави членки в това отношение. Бяха предоставени фалшиви свидетелства за това, че съответните лица не пребивават на територията на държавата членка. Белгия успя а, доста добре да се оправи в това отношение. Вярвайте ми, много средства отидаха в а, Дубай, което много добре се римува с бай-бай. Знаете ли на колко възлиза трафика на наркотици? 5000 милиарда долара. Фалшивите стоки 350 милиона евро годишно. Трафика на хора трафика на оръжия, измамите. Това е престъпна дейност, която генерира мръсни пари. Тези пари трябва да се изперат. Третия вид финансова престъпна дейност е тероризма. Финансовата измама се извършва преди самото действие, преди атентат някой ден ще трябва да помисли внимателно дали терористичната дейност се изразява само в терористични нападения. Четвъртият и финансова престъпна дейност е тази, с която се занимавам аз. Много е приятно да се работи по тази дейност това са тези, които улесняват измамата. Това са тези, кои, без които измамата е невъзможна. Това са банковите служители, счетоводителите, адвокатите. Вярвайте ми, за да бъдем ефективни в борбата с досиетата от Панама, например, това са първите лица, които трябва да идентифицираме. В рамките на един час мога да ви обяснявам колко съм огорчена от политиката на моята държава в това отношение. Нека обаче да ви поговоря за нормативната рамка, с която разполагаме у нас по отношение на прането на пари. Освен отличните закони за засичане на подозрителните сделки, разполагаме с член 505 параграф 2 на наказателния кодекс на Белгия. Там се казва, че прането на пари е основна престъпна дейност и за това не е необходимо да се доказва съпровождаща престъпна дейност, като например трафик с наркотици. Сезирането, конфискацията може да бъде извършена върху собствеността на съответното лице, без значение дали тази собственост е резултат от престъпната дейност. В нашата разпоредба се визират също така и посредниците. Те също а, могат да бъдат подведени от отговорност. Какво чакаме, а не прилагаме тази разпоредба в Европа? Остават ми няколко минути, така че бих искал да ви кажа нещичко от гледна точка на опита ми като съдия. Господин Декостер, помислете. февруари 2011 година създадохме Еврофиск. Това е институция като Евроюст и Европол – тя дава възможност за обмен на информация и за обучение на компетентните органи в държавите членки, за борбата с верижни измами и така нататък. Какво чакаме и не създаваме подобна институция, която да се занимава само с измамите? Първо трябва да се засече модис операнди. В случая този модус операнди тръгва от Панама – Ако успеем да го направим, ще можем да видим кои са тези, които тъпчат банкнотите в куфарите. Вярвайте ми, това още се прави така. На следващо място Уля. Това е едно старо мароканско име, може би ме гледате малко задачено, но а, това е един подход, който действа безотказно. На трето място фактурирането. Невероятно. Е. И на четвърто място. Това са фалшиви търговски сделки, които дават възможност да се генерират приходи в чужбина. Трябва да се установи начина на действие, а след това да бъдат идентифицирани посредниците – много от вас си играят с смартфона. Я в Google потърсете данъчен рай. Там няма да излезе Панама. Там ще излязат 150 реклами на такива посредници, които ще ви предложат да минете през фидуциарни дружества. Това е. Разбира се, трябва да идентифицираме тези хора. И на следващо място, 5 секунди. Не, айде 10, господин председател. Защото мисля, че това ви интересува. Нуждаем се от по-разширени критерии, които да ни позволят да имаме определение за данъчен рай. Най-вече трябва да се изготви нов списък, като се привлече и групата за финансови действия. И накрая, най-важният елемент. Всяка година и тук ви приканвам да видите собствената си резолюция от октомври 2013 година за борба с корупцията. Ами, вие свършихте чудесна работа, държавите членки изхвърлиха резолюцията ви в кофата за буклук. Това са мерки, които държавите членки така и не приложиха. Световната банка и МВФ също трябва да действат с нас, за да можем да разполагаме с истинските цифри на тази катастрофа, за да може всички по света и в Европа да разберат, че това е едно безпредседентно явление. Госпожо Жули, вие използвахте този термин безпредседентно явление. Необходимо е да се предприемат действия дори и да трябва да се упражни политически натиск върху някои държави. Äh, Благодаря. А сега давам думата на господин Норбет Наулин. Той отговоря за специалната служба е, по разузнаването в е, провинцията Северен Рейн-Вестфалия. Благодаря. Уважаеми дами и господа, нека най-напред да представя с какво се занимавам като разследващ служител. Най-напред групата в Северен Рейн-Вестфалия е нова група. Тя съществува от 1 февруари 2015 година и се казва разследваща група за наказуемото деяние укриване на данъци. Тази група бе създадена, защото съществуват връзки между укриването на данъци и други престъпления, като организирана престъпност, кор корупция и измами. Както виждаме, укриването на данъците са свързани и с темата за тероризма. Именно за да може да се разследват нещата по-добре, на широка основа, за да може да се работи с, с колегите от, полицай, от полицията, с тази цел бе създадена тази група. Едно разследване, което водим в момента, е, се казва канал. В края на 2013 година чрез представители от служители от Вупертал закупиха данни от информант. Таз, тези данни не са идентични с тези от панамските документи. Те данните от панамските документи, по тях разбираме информации, които са били закупени от а, наказателния съд. При тези данни става дума за данни за предприятия, които са били на разположение на фирмата Мосък Фонсека. Става дума тук за данни, свързани с създаването и управлението на офшорни дружества. Конкретно, В тези документи, които имаме, виждаме е, основателния акт на предприятието, протоколи от е, заседания, виждаме документи от вземане на решения, виждаме пълномощията, които всъщност назовават притежателя на компанията. Имаме имаме копия от регистъра на акционерите и виждаме също така някои такси, някои вноски. Имаме допълнителна информация към отделните фирми и някои имейли между банки, управители на имуществото, съветници и канцеларията на Мосак Фонсека но не разполагаме с информация за сметки и сумите по тези сметки. С тази информация не разполагаме. От този материал е, се виждат, могат да се направят някои определени заключения, а именно е, знаем името на собственика, седалището на предприятието. Не всички офшорни предприятия, които са създадени от Монсек Фонсека, имат седалище в Панама. Те имат седалище на Кайманските острови, на BVI е, и на други места. Мосек Фонсека е всъщност една международна канцелария, адвокатска канцелария за 44 седалища и създава офшорни фирми в всички региони на света, не само в Панама. Седалището на офшорното предприятие не означава, че всичкото имущество и активи на предприятието се намират в Панама. Те могат да се намират в Европа. Това, което виждаме също така е, са им, имената на директорите, на управителните директори и Виждаме също така замъгляването на тази информация, името и имената на директорите и собствениците. Имаме също така и имената на посредниците от банките и адвокатските канцеларии. Трябва да кажа, нямаме конкретен случай, в който а, така нареченият собственик да е имал директни контакти с Монсак Фонсека. Винаги е ставало контактът опосредствен чрез различни фирми, чрез банки. А също така, разходите за поддръжката на офшорните фирми са били поемани от тези посредници. Има една особеност в тези случаи, когато се случва така, че една банка създава <clears throat> едно офшорно дружество за даден клиент, то клиента може само чрез тази банка да обслужва своето предприятие. Ако той смени банката си, а, офшорното предприятие трябва да се закрие и се е закривало. Тоест, <clears throat> съответната сметка е била открита в тази банка. Наистина, обществеността и властите не могат с този конструкт да разберат кой е истинският собственик. Пълномощното се познава, се знае само от трима човека, от канцеларията, от самия собственик и банката, т.е. съответния консултант по финансовите услуги. Повече хора не, не знаят за съществуването и по-скоро за съдържанието на този документ. Ние, когато получихме този материал, си зададохме въпроса защо се използва, за какво се използва едно офшорно дружество и какви могат да са нашите заключения. Ние разбрахме, че офшорното предприятие може да се използва за пране на пари, за да се закрият следите към престъпни деяния и за укриване на данъци. Укриване на данъци в 90% от случаите е наистина наказуемото деяние, което се е криело за тази конструкция. Wir haben die Ermittlungen und es sind umfangreiche Ermittlungen. Проведохме широко мащабни разследвания, е, в което включваше над 50 банки и над 400 лица. Като заподозрени в нашите разследвания са е, служителите на е, Мозет Фонсека, а също така и лица, служители на съответните банки и идентифицираните собственици. А, на всички, всички те са заподозрени в укриване на данъци и пране на пари. Прокуратурата Кьолн е водеща, а разследващите органи са криминалната служба в Северен Рейн-Вестфалия. Дефинирахме определени цели за нашето разследване. Тези цели са санкционирането, на наказуемото санкциониране и запориране на имущество и възстановяване на данъците. Освен това, занимаваме се и с банките, т.е. с юридическите лица. При тях трябва да видим до каква степен те са нарушили закона и до каква степен самите служители са действали в противовес с закона. В нашите разследвания проведохме мерките така, че специално тези лица, институции бяха третирани, които се намираха в Германия. Става дума, например, за <clears throat> предприятия майки, които имат дъщерни предприятия в Люксембург, например, и банки, които имат седалища в Германия и в чужбина. Както казах, 90%, в 90% от случаите установихме укриване на данъци. Основният мотив беше да се избегне директивата на Европейския съюз за лихвите от 2003 година. Защото съответната директива предпоставя облагане на печалбата от лихви с данък. И предприятията от нашия списък са имали главно целта да заобиколят тази директива. Помощта за укриването на данъци, това се оказва за нас една организирана форма на економическа престъпност. Благодаря. Благодаря, господин Наулин. Имаме е, доста неща научихме, интересни неща. Обаче проблемът ни е с времето. Имаме само 44 минути до края на нашето заседание. Затова предлагам да имаме един, една минута за въпрос, две минути за отговор. Надявам се и господин Мишел да може да се справи като бивш комисар и външен министр. Вие сигурно бихте се справили. Аз, казва господин Луке, аз не съм съгласен, защото специално казахме, че трябва да имаме повече време за въпроси и отговори. Може и по друг начин да направим. А, Тоест, само половината от колегите да зададат а, въпросите си и когато стане 6 и половина си тръгваме. Имаме си правила. Може би колегите по принцип могат да, да, да, да бъдат кратки. Това ще бъде много добре. Господин Кофот. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към Филип Декостер. Благодаря ви за презентацията. Вие заявихте, че е добре да имаме европейски отдел за финансово разузнаване, за да можем да работим по-ефективно. Как е, бихте постъпили на практика? По какъв начин един такъв отдел би помогнал за работата? Споменахте, че има 97 белгийски случая, свързани с досетата от Панам. Какво можем да направим, за да ви помогнем да приключите разследването по тези случаи? Накрая въпрос към господин Наулин. Метода, който използвате за закупуване на информация, е метода, който използват датските компетентни органи. Те също купуват информацията. По какъв начин това ви помага? Бихте ли препоръчали този подход и на другите държави членки? Смятате ли, че това ще направи по-ефективна борбата с този тип престъпления? Господин Костър. Съвсем накратко ще се опитам да отговоря на Европейския отдел за финансово разузнаване. Това предложение бе направено преди години. Не се нуждаем от много пари, от много сгради, просто се нуждаем от достатъчно смелост да седнем всички заедно и да помислим за това, което се случва от месеци. Едно от заключенията, до които бихме могли да стигнем, е, че за да се борим с финансирането на тероризма, ни трябват съвместни разследващи екипи на всички отдели за финансово разузнаване. Нека да създадем такива. Чух за френски отдел за финансовото разузнаване. Този е, френски финансов отдел сътрудничи тясно с белгийския отдел. Ние сме като събратия, които се борят рамо до рамо в войната. Обменяме информация и изпращаме информацията, която ни се струва, че ще бъде от полза на нашите колеги. Изпращаме без да чакаме те да направят запитване. Говорим, попитахте какво може да направите, за да ни помогнете за тези 97 случая. За съжаление, нищо дали отдела за финансово разузнаване ще може да отговори на въпросите едва ли, но вие нищо не може да ни помогнете. Господин Наули, да, международните е, криминални системи, престъпни системи е, могат да бъдат разрешени само ако човек има вътрешното знание – Тук са важни следните неща. Никой няма да се събуди една сутрин и от алтруистични чувства да отиде в полицията и да каже «Е, нещата стоят така, така и така. Всичко става за пари. И от друга страна е важна темата за защитата на информантите. Тук говорим за система за защита на уисълблоуерите. Това е много обширна тема и трябва много ясно да се помисли, помисли къде да се започне, къде да се свърши. Това е тема за законодателството. Господин Мишел. Oui, monsieur le président, tout d'abord... Euh, Благодаря, господин председател. Въпрос към господин Декостър, тъй като няма много време. Преди разкритията за досиетата от Панама, вие знаехте ли вече нещо? Разполагахте ли с някаква информация, която да предвещаваше това, което се случи с досиетата от Панама? Защо не подадохте сигнал по-рано? Имаше ли някакви разследвания, които да са били започнати преди скандала с досиетата от Панама? Това е първия ми въпрос. Благодаря ви, разбира се, за това, че ще ми отговорите. На следващо място. Какво очаквате от Европол? В писмените ви отговори прочетох, че Европол като че ли не е особено доволен от начина по който си сътрудничи с отделите за финансово разузнаване. Това е към господин Декостър. Господин Клез, аз съм, споделям възмущението ви но а, не и огорчението. Аз съм много по-голям оптимист от вас. Бих искал да чуя следното от вас. Това, което наричате вие посредници, тези, които улесняват сделката, едва ли е най-удачното. Като че ли е, оставаме с впечатлението, че като че ли те не подлежат на разследване, като че ли не им отделяме достатъчно внимание. Това е шокиращо. Как смятате вие, че трябва да действаме? Без тези хора нищо нямаше да е възможно. Не ми се иска тези хора да обягват от вниманието ни, да обягват от правосъдието. Нека да се съсредоточим малко на този елемент. Äh, да, э, много ви моля да спазвате времето за изказване. Кой ще отговори първи? Господин Декоста. Господин депутат, ще ви отговоря с цифри по първия въпрос. Юли 2014 година доклад на МВФ за Панама за борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Относно отдела за финансово разузнаване на Панама, нещата съвсем не стоят добре в това отношение. Не получихме информация за действителните бенефициенти. Нещата се протакат, нищо не се получава. Октомври 2014 година в групата ЕГМОН Белгия повдига въпроса – Казваме, че трябва да се направи нещо, защото не срещаме сътрудничество. И януари 2016 година се намесва групата за финансови действия, тя отива на място, всичко е окей. Okay. През 2016 година Панама се превръща в държава, която сътрудничи с останалите. И отново 2016 година журналистите правят тези разкрития. Виждате каква е хронологията Европол и отдел за финансово разузнаване трябваше да се намесят. Този проблем а, датира от доста отдавна. Отдел за финансово разузнаване, който представляваме, е административна структура. В Люксембург в Люксембург този отдел има и съдебни действия, в другите държави има и полицейски правомощия. Аз имам административна функция, другите имат полицейска такава. А, смешно е. А, ние в Белгия си сътрудничим с Европол, защо да не го направят и а, другите? Господин Клес? Мишел Клес, заповядайте. В отговор на въпроса на господин Мишел, посредниците ако се насочим към тях, ще лишим мафията от най- силният им елемент. А как бихме могли да ги идентифицираме? Трябва да действаме проактивно. Аз съм бил на бизнес конгреси. И там виждате хора, които предлагат точно това, така че не се очутвайте. Много международни организации работят в това отношение. А, има а, салон пред апорте за финансовите измами. Това е така нареченото шоу Рекс. Първото събиране на тази група а, се проведе през 2000-та година в Париж. Това не е тайна за никого. На господин Кофот бих искал да кажа следното. Тези, които подават сигнали, го правят безвъзмезно. В Германия имаше проблем в това отношение с Лихтенштайн. От наказателна гледна точка това си беше чиста корупция. Die EVP, Herr Ludek Господин Лудек Нидермайер, от ТНП. Uh, uh, Благодаря ви. Мисля, че всичко, което научихме от досиетата от Панама, вече е свързано с миналото. Междувременно законодателството е било променено. Та въпросът ми е до каква степен тези промени са подобрили ситуацията. Имам предвид законодателна дейност в областта на прането на пари и данъчните измами. За бъдеще предвиждаме промени по отношение на борбата с прането на пари. До каква степен всичко това смятате ще помогне? Ще се стигне ли до намаляване на проблема или. Благодаря. Бих искал да дам първо думата на господин Монтойе. Bitte, Herr Монтойе. Ja, хам си фаштан? Си moi, vous Уи. Мен ли чакате? D'accord. Добре. Относно правомощията на надзорните органи, Идеята ни е да помогнем на хората, които работят в финансовата дейност, да идентифицират реалния бенефициент. И когато някой подозира съмнителна финансова сделка, трябва да подаде сигнал. Всички директиви, най-вече четвъртата, засилват вниманието на надзорните органи върху този тип деяния. Всеки път, когато даден законодателен акт дава възможност нещо да се укрие, това означава, че има слабост в самата система. И на базата на опита можем да се опитваме да променим това, което може да бъде променено законодателството, практиките на надзорните органи. Няма някаква уникална рецепта, която да ни позволи да сложим край на прането на пари. Можем да намалим частотата на това явление, но едва ли ще можем да го изкореним. Си, пита, Еклес. Господин Клес. Législatif, euh, effectivement, à euh, renforcer les pays. Белгия не изчака четвъртата директива, да, за да наложи необходимото старание, принципа на необходимото старание по отношение на източника на средствата. От опит ви казвам, че ако ордена на счетоводителите у нас наложи контрол на счетоводителите – това е добре, защото такъв контрол не се налага на адвокатите. Дори големите адвокатски фирми, дори за тях няма такова изискване. Това се дължи на липсата на ресурси на държавите членки. Правните ни норми са добри, но не разполагаме със средства, за да ги прилагаме. Без значение дали говорим за полицейски органи, за съдебни органи, а това е истинска катастрофа. Според мен <clears throat> нещата вървят в правилната посока, но като разследващ служител мога, не мога да кажа какви ще са последствията. Що се отнася до законодателната дейност? Има някои неща, които биха били много важни, и то на европейско равнище, най-напред. В Европа би трябвало да има обща дефиниция за това какво е укриване на данъци и да има хармонизиране на това наказуемо деяние. Това би опосредствало съдебната помощ и заявленията би, би я опростило. Освен това, трябва да има и стандарти за това, че укриването на данници е наказуемо деяние или е, или е предпоставка за такова. автономното пране на пари трябва да стане също наказуемо деяние. деяние. Това са все неща, които би трябвало и биха могли да бъдат регулирани в Европа. Господин Бае. Благодаря ви, господин председател. Има един въпрос към господин Костер. Като вече беше казано, посредниците и улеснителите винаги са част от тези схеми, но а, все пак не се точно внимание при събиране на данни от отделите за финансово разузнаване. Вие, които действате на място, смятате ли, не има разлика между отделните институции? Как може да се подобри законодателството? Между другото, много се радвам, че всички тези си винаги ще кажат, ми ние нищо не знаехме, но въпросът ми е какъв е вашият опит. Бих искал също така да чуя вашето мнение на вашите свършите на място за това как протича сътрудничеството между отделните държави, е, членки, вашите собствени органи и европейските институции като Европол, Евроюст и ОЛАФ. Чухме тяхното мнение, бих искал да чуя и вашето. И последен малко по-общ въпрос. Знаете, че е, директивата за борба с изпирането на пари в на Европейския съюз допълнително разширява правомощите. Какви разпоредби можем допълнително да предприемем, за да ви помогнем във вашата дейност? Благодаря ви. Иска да вземе думата като първи. Господин Деков, се благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да отговоря съвсем набързо, може би с няколко статистически данни. Говорим за данъчните измами. Питате какво е сътрудничеството ни с другите държави членки и другите отдели за финансово разузнаване. През 2015 година съобщи, предоставихме на съдебните власти 8 досиета, свързани с тежки данъчни измами, които не са свързани с Белгия. Говорим за данъчни измами, които засягат френските, френската хазна. Имаме и една за Холандия, една за Мадагаскар, една за Сингапур и една за Полша. Едновременно с това, белгийци, които са ощетили белгийските българските данъчни власти за такива случаи сме получили само едно такова досие от Люксембург и едно от Хонг-Конг. Представете си какъв е мащаба. Моля ви да ме разберете добре. Трябва да постигнем огромен напредък по отношение на данъчните измами и укриването на данъци. И тук проблема не е само в сътрудничеството. Винаги можем с колегите от всеки момент, в който се свърши с колегите от отдела на финансово разузнаване в Франция, предоставят данни, да винаги много се радват. Всеки път, когато ги питам за белгийци, които укриват данъци, които би трябвало да почват в Белгия и във Франция, ми това не ги вълнува, не искат приоритетите им. Така че може би трябва малко да променим определенията на приоритети. Други данни, които може би ще ви озадачат. Започваме сътрудничество с отдел за финансово разузнаване на Люксембург и става въпрос за един случай, който заслужава да бъде отбелязан. Това въпрос за фалшива данъчна измама. Тоест за стотина милиона, които са заминали за Люксембург от едно дружество, което е фалирало преди 10-та година, което доведе до съкръщаване на голям брой служители. А към момента се известна част от а, грешките, свързани с фалит, им се оплосяват, защото имало данъчни измами. Ами не, тук става въпроса за фалит по умишлена грешка, но така част от това правомощие, правонарушение им се опростява. Господин Клес, да, за да бъде малко по-оптимистично настроен, имаме един прекрасен инструмент за сътрудничество Евроюст чрез подкрепата на Европол и създаването на споразумения и създаване на съвместни разследващи екипи. Това се случва чрез договор за съдебно сътрудничество, който ни позволява да не преминаваме през тежката система за съвместни, за международни разследващи комисии, а да имаме възможност да действаме много по-бързо. Случва ми се в 8 часа сутринта да поискам обиска в Варшава и той да бъде извършен в 16 часа. Всичко върви много бързо и Евроюст и между другото Европол също ни предоставя отлично потрудничество, включително и чрез предоставяне на преводачи. Те поемат разходи разход и също се случва и с трети страни като Марокко, например, което намалява разходите с държавите членки, което е много ам, положително. По отношение на съвместните комисии за разследване, по принцип се върви, се работи сравнително добре с, изключение на една държава в Европейския съюз, която никой не отговаря, но като част, вече скоро няма да бъде част от Европейския съюз. с трети държави имах отлично с Пакистан, например, с Русия положението е малко по-различно. Думата е Берт Луки от името на ЕКР. Към господин Наулин, <clears throat> вие говорихте за консултантите при банките и при финансовите дружества. Въпросът ми е, какво може да направим, така че не само да преследваме малките риби, а и по-големите? Във вашите отговори казвате, че 85% имат седалище в Люксембург и дъщерни фирми на немски банки, т.е. на висок на високо равнище в немските банки са се взели решения с тези действия да се изпълнят от седалища в Люксембург на същите банки. Тоест, <clears throat> до каква степен може да се докаже, че високите етажи в немските банки носят отговорност за тези решения? И на следващо място, каква е давността? Ето, вие говорихте за е, вашата дейност започнала 2003-2005 година, но какво, как стои въпроса за дъвността, защото знаем, че в дъвността може в Люксембург или в Германия да ни да не ни даде възможност да продължим разследването отговор. <clears throat> Естествено, ние може да, разб... да не разберем името на служителя. От друга страна, един служител може да действа и е, в частна в частното си качество на, на <clears throat> съветник. Но и трябва винаги при всеки конкретен случай да имаме конкретна следа. Тук се получават проблемите. Въпросът е, че немски банки имат дъщерни фирми не само в Люксембург, а и на други места. И в тези дъщерни банки нещата се случват по легален ред. И така се получи, че нашите данни са концентрирани в Люксембург. Не става въпрос че тези дъщерни фирми са създадени за тази цел. Те просто са действали в тази насока. Ако не успеем да стигнем до физическите лица, ние се опитваме да санкционираме юридическото лице, ако не може да стигнем до физическите лица. Нямаме проблем с давността. Ние казваме, че има подбуждане или подкрепа към укриване на данъци, което е едно доста тежко наказуемо деяние. То има давност 10 години. Майте Папагърцон да има думата. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря на всички ви. Отбелязахме си всички ваши идеи и интересни предположения. Споменахте някои от доста покани второто също от нашата комисия, но ОИСР и ООН всъщност не допринесоха с много за нашите за нашата работа. Съвета от своя страна преразгледа всички изисквания, включително Съвета в момента преразглежда списъка за данчните обежища, като включва различни изисквания, което няма да бъде много ефикасен. Господин Мишел зададе един добър въпрос, именно как може по-адекватно да се намесим, за да окажем повече натиск върху посредниците. Когато говорим за оперативните методи, чрез панавските досиета много научихме за тези методи и се питам дали чрез новата директива за борба с на пари или чрез адхок мерки можем да направим нещо, което да наподобява това, което направихме в е борбата срещу тероризма, т.е. да установим много ясно кои са посредниците, много ясно да установим кои са, дан... кои са адвокатите, чието имена непрестанно се появяват в разследванията. Ние не сме експерти, но имаме политическата воля да намерим добри механизми за работа. Питам също така какво е и мнението ви за данъчните амнисти. Имаше такива в моята страна, ще има още такива. Питам се дали това не води до до е, безнаказаност и надежда, че може да има подобна безнаказаност. Вие казвате, че правната разпоредба е удачна, но не разполагате с необходимите средства. От кои средства трудно се нуждаете? Данъчна амнистия. Къде има? Къде има такава данъчна амнистия? Господин Монтаги. А в Белгия. Добре, нека започнем с Белгия. По въпроса за данъчната амнистия. Да, имаме ли сме такава в Белгия и ние работим по темата. Първата беше свързана с нотариусите, втората и третата играхме по-важна роля, но беше доста сложна. Но това не ни възпрепятства, подобно на какво си мислите по въпроса, че нищо не можем да свършим. Досието, което ви представих за изпирането на парите от постичащи от един фалшив фалит. Това се оказа в рамките на процедурата за данъчна амнистия, така че както видите това дава резултати. Това дали а, правителството ще вземе решение за данъчна амнистия, това е решение, политическо решение, но там нататък трябва да не се позволява данъчните амнистии да водят допълнително изпиране на пари. Тоест тук се дава възможност да се поставя много поле за действие, което може да бъде полезно. Благодаря ви. Допълнение, колеги? Господин Нолин. Да, да. Е, съвсем накратко за съветниците и консултантите не може да се направи много. Това, което прави един съветник, това е, да се докаже е много трудно. Какво може обаче да се направи? Може да се е, да, да зададат механизми за отчитане и докладване. Например, економически аудитори при техните одити, когато видят нередности, те трябва да ги докладват. Това задължение би било полезно. Иначе, е, трябва да се внимава за това, което казаха и колегите. Има законови мерки, те трябва да се прилагат. Но прилагането е скъпо и, струва много време и е, хора. Благодаря. Господин Монтое, следващия въпрос, да. Фабите Маси. Силвобле, Силвобле, вузет пред. Имате думата господин Монтлае. Ами не, казвах просто, че не мога да правя оценка на подобни мерки за данъчна амнистия. Ние установяваме този факт, но то не влиза в нашите правомощия като надзорен орган. Но за пореден път отбелязваме, че е, съдебната система може да осъди и други посредници, не само банките, може да бъде осъдена и адвокатска кантора, например. Нашата цел е да гарантираме, че банката, съответната банка си е свършила работата и е подала сигнала за подозрителна транзакция. Това е много специфична нашата дейност и ако искаме да има нападък от наша страна, трябва да гарантираме, че в рамките на Европейския съюз контролът на даден на мултинационална компания на дадена сложна, сложен консорциум може да бъде осигурен на, на всички етапи чрез систематични и задължителни проверки и да се гарантира, че надзорният орган на дружеството майка на съответната група има задължението да изисква данни от надзорните органи в държавите, където се намират филиалите, че те са длъжни да се сътрудничат с съответният надзорен орган в държавата на дружеството майка. Благодаря ви, думата има Фабио Демаси. Към господин Наулин. В момента преработваме директивата за пране на пари. И там, според мен, има голяма пробойна. А именно, че може да се записват подставени лица като директори. От вашата практика, може ли да ни кажете защо едно предприятие не може не може да е правно задължено да каже кой е неговия директор. Освен това, имаме и реформа в Германия. където и мобилни посредници не биват назовавани. Какво е вашето отношение? Да, да, аз се опасявам, че креативността се използва и използва всякакви пробойни в закона. Може да се опитаме да ограничим пространството на престъпниците човек може и на едно ограничено поле да играе матч. Същото се отнася и за финансовите дейности. Въпросът е обаче да можем устойчиво да имаме възможност да се назоват директорите и посредниците. Благодаря, Ева, благодаря, Ева Жули от Зелените. Благодаря ви, господин председател. Иска ми се в началото да заявя, че панамските досиета и огромните средства, които се управляват в данчните убежища, ясно ни показват, че системата не работи. Органите за контрол не успяват да възпрепятстват тези практики и е, правоприлагащите органи не успяват да санкционират тези ви действия. Така че искам да ми обясните, господин Кослер, господин Мотание, какви са преимуществата на това, че сте едновременно надзорен орган за банките и за страхователната система и за банковите действия и за изпърнето на пари. Това не е ли прекалено голяма област на действие и на контрол? И също така какви са действията, които предвиждате за да се предприемат някакви мерки срещу дружествата, които си използвали услугите на Фонсек Мусека, като имате предвид, че е, по-голямата част от тях, 38,9% от тях е, е, укриват средства от престъпна дейност. Това показват и проучвания на американски дружества. Благодаря ви, господин Патрик Монтани, има думата. Въпросът беше към вас. Ами, преимуществото заедно да знаем какво какво е положението с финансовата безопасност на дадена институция и дали спазва френското национално законодателство за борба срещу изпирането на пари. Основната идея е да можем да заявим дали разполагаме с необходимата компетентност, да възприемем как е структурирано даденото дружество и как е структуриран контрола на това дружество. Вярно е, че работим в огромен мащаб, както при при банковия надзор, така и при спирането на средства. Имаме възможност да правим от време на време проверки на място, но не можем да контролираме непрестанно, ежегодно всяка една финансова институция чрез проверки на място, така че се налага да правим ротация на тези годишни проверки. А по въпроса за създаването на офшорни дружества в чужбина, те сами по себе си не са незаконни, не са забранени. Трябва обаче да намерим начин да санкционираме банки, възоснова на, въпрос, на критерии дали са изпращали финансови средства, нарушавайки френското законодателство или дали умишлено от е, дружеството Майка в Франция са организирали дейността на филиалите си по начин, който противоречи на националното местно законодателство. Много трудно обаче да се докажат подобни вид е, действия. Ние не сме съдебен орган, освен това за редица трети страни дори не можем да изискваме проверки на място, защото е почти невъзможно да получим разрешителното, разрешението да видим какво правят пред съответните филиали, които са създадени френските, френските банки в съответната трета страна. Много често получаваме отговор с отговор, да, може да се запознаете с данните в момента, в който сте съгласни да не получавате имената на клиентите, сумите и начина по който те са били Така че няма никакъв смисъл изобщо да правим подобни проверки. Това ще бъде чисто и просто туристическо посещение. Така че ние можем да гарантираме дали е имало нарушаване на френското законодателство или нарушаване на законодателството, когато се изисква от, изисква от дружеството майка да осигурява надлежен контрол. Но много често това се оказва много трудно, защото не можем да правим проверки в съответната държава, където се намират филиалите. Още двама колеги. Госпожа Рамона Тон и Анелиза Дот. И след това за 20 секунди госпожа Гомеш. Рамона. Романа Вернер. <clears throat> Да, ще бъда съвсем кратка. Какво смятате за дефиницията политически експонирани лица? Мислите ли, че тази дефиниция е подходяща, неподходяща, прекалено широка или прекалено тясна? Аз не смятам, че трябва да променим нещо от дефиницията, но нещо липсва. Липсва ни голяма база данна с всички лица по света, когато става дума за политически видни лица. Кой е кой? Това трябва да се знае. Е, отвъд границите има винаги проблеми за финансовите институции. И комисията трябва да даде точният, точния инструмент за всички заинтересовани страни. и за акционерите. C'est une définition très large. Господин Монтоние, много е трудно да се правят проверки, защото нямаме референтна основа, т.е. трябва когато извършваме проверките си на място, всеки път да, да установяваме дали съответната банкова или законодателна институция направи всичко възможно, за да направи проверка за това, кое може да попадне в това определение. Определението днес изглежда наистина много общо и според мен законодателите винаги е много трудно да намерят доброто равновесие между ефикасността и защитата на личните данни, защото в някои случаи проверките, които се правят включително и по отношение на близките членове на семейството, се оказва много широка проверка. Така че ние ние, нашата цел е да видим дали правилно се изпълнява задълженията. Uh, Госпожа Дот, е, съжалявам, че е, дойдох е, в залата малко по-късно, но аз ви следях отвън с детето си. някои от вас казаха, че трябва да имаме европейски разследващи служби. Други казаха, че трябва да приоритизираме по-добре нашите цели. И аз разбирам проблемите с ресурсите, но какво всъщност може да направим повече за по-добър по обмен на информация? най-напред за собствеността и на следващо място е, подозрителни трансакции. Не смятате ли, освен това, че трябва да има разпоредби, които да покриват цялото европейско пространство, а не трябва да се ограничават в рамките на държавите членки? Съвсем накратко. Тази разследваща служба може да е полезна, особено когато става дума за един общ анализ. И тук наистина имаме нужда от такава служба. Нещо подобно на, като организация на Евроюст. Е, в Евроюст се разискват фактите и се изграждат с стратегии. Нещо такова трябва да бъде създадено. Един пример ще ви дам. През юни ние решихме заедно с Франция да работим заедно, защото нещо може да, да се случи, нещо, някакъв терористичен акт може да се случи. И нищо не се случи за един месец. Ние в Егм, пред Егмунд повдигнахме въпроса Искахме да действаме превентивно и да сме възможни да реагираме веднага, <clears throat> но не получихме реакция. Истината е, че според мен има нужда от промяна на менталитета. Това е основното. Благодаря. Господин Монтойе, искате ли да кажете нещо? от френска перспектива. Но, Но папа тикулярно. Не, нямам нищо особено да добавя. Ам ви 20 секунди. Добре. Госпожа Гомес, 20 секунди. Господин прокурор Клес, споменахте грешките, които бяха направени в рамките на групата за специалната група за финансови действия, като напускат граница държави, например. Защо се стигна до там? Дали има проблеми в четвъртата директива за изпирането на средства, където се насочваме върху директора на съветното дружество, вместо да търсим а, крайният бенефициент. Ами не, това, което ме притеснява особено е списъкът на данъчните убежища. Смятам, че това трябва да се извърши на международно равнище. Трябва да се купи този списък. В самото начало специалната група за финансови действия изготви своя списък и с течение на времето част от тези държави бяха извадени от списъка. Ще ви дам един пример. Монако беше извадено от списъка в член първи на указът, кой, указът, който дава възможност да бъдете смятан за а е прибиваващ в Монако означава единствено и само да си плащат сметките за токи вода. Ами няма никакъв проблем да е укриете огромно състояние там. Господин Декоста, ще се опитам да добавя нещо като елемент на отговор. По списъкът в списъкът на нашите убежища безкрайно търси една държава и то напълно на празно и може би Европейският документ може да направи нещо по въпроса. Защо щатът Делауер не е в този списък? Ja, weil äh, äh, das ist eine der äh, auch von uns schon Да, това е <clears throat> един от пропуските, кои, който и ние установихме. Предполагам, че американските адвокати познават страната си още по-добре, отколкото панамските адвокати своята. Благодаря на четиримата експерта, експерти. Получихме интересна информация, която трябва да обработвим те първа. Благодаря за дисциплината на колегите през втората част на заседанието и искам да допълня. В сряда, 11 часа, ще посрещнем професор Йозеф Штиклец. Той е носител на Нобеловата награда и е <clears throat> председател на, Панамс, на, пан, на анкетната комисия в Панама по панамските документи. Той ще може да говори с нас час и половина. На 7 ноември господин Московици и словашкото председателство ще бъдат на гости при нас и ще говорим с тях също по данъчните въпроси, а след това в през новата година ще се занимаваме с инвестигативния журналист. Зам. Благодаря ви. Желая ви приятна вечер. Merci beaucoup. Ça va. Ça va, oui. oui.